Дами и господа, добър ден! Така, започваме заседанието. Днес се разпространява нашето заседание по интернет, но също и по социалните мрежи на европейското събитие на младеща. Млади от цяла Европа ни наблюдават, така че може да се усмихвате широко и да общуваме по социалните мрежи. Членовете също са поканени да участват в тази онлайн среща, така че ние също по аштага всъщност действаме. Е Тук в залата ще бъде изписан този аштаг и както знаете Европейския парламент организира това събитие в Страсбург, в Страсбург в 2014. Таз годишното издание беше белязано от присъствието на 9000 младежи. Беше някои депутати направиха един слам Слам всъщност е така малък танц с конкурс, състезание между различни рапъри. И така, аз бях там, лично присъствах на това събитие, бях изключително изненадана да видя колко дебата и колко сблъсъка на идеите бяха положителни, стимулиращи и дори бих казал обърнати към бъдещето. Тъй, че младите могат да разграничават нещата и съм убедена, че тяхното участие трябва да има отражение върху дневния ред на парламента и да доведе за бъдеще до една много по-европейска, но и много по-динамична демокрация. Това е от което имаме нужда в Европа. И за да осигурим този ефикасен отзвук на това събитие, ние решихме, че заключението от това събитие трябва да бъде предмет на дебат в нашите институции, компетентните комисии, тук на нашата. Така че целта на този обмен, аз тук ви гледам внимателно, защото ще ви изслужваме все пак да видим дали вашите предложения за бъдещето на младеща, и не само не става дума само да ви слушаме, а и да проведем един дебат с вас, за да видим какво ви очаквате от нас, от институциите на Европейския съюз и след това трето издание, сега е момента да ги приемем. Това са трима участници. Мисля, че ще ни накарат да мечтаем. От самото начало искам да ви поставя под напрежение ще се опитате да ни карате да мечтаем, да чуем вашите очаквания. И а, тук също ще трябва и да ни а, убедите. Не е достатъчно, имате само хубави идеи. Трябва да умеете да убеждавате по теми, които ни интересуват в Комисията по транспорта. Така ще говорите за вашите идеи, за вашите стратегии, за развитие на нова мобилност и туризъм, по новаторски начин. Знаете, че имаме и проблема с климатичните промени. Тъй, че тримата млади оратори ще бъдат това, което ние наричаме тези, които дават идеите, пък ние, евродепутатите, ще бъдем приемниците на идеите. Вие ще сте емитери, ние приемници. Тъй, че бъдете добре дошли в моята комисия. Веднага ще ви представя Филип Вос. Филипс ти, вие всъщност сте на 29 години и сте немец. Чудесно, браво. Пеломи Фадар, Фадаре, пардон, аз съм французойка и ето не ги харесвам. 23 <laughs> годишна, 23 е, години, а вие сте, е, сте от испанско-нигериански происход. Ева Гюнтер на 23 години, още по-млада. И вие също идвате от Германия. Тъй, че като председател на Комисията по транспорта и от името на моята комисия, аз ви желая Добре дошли. За съжаление имаме твърде малко време за това заседание, но всеки ще има право да вземе думата за две минути. След това ще дадем думата и на различните наши парламентаристи. Ще, малко ще ви по-разклатим, разбутаме да видим какво мислите за всичко това. Започваме с вас, Филип Бос. Две минути пускам часовника хронометър. Така, не е готов момчето, преводачите могат да поемат дълбоко дъх. И така. Благодаря, Карин. Благодаря, че ни поканихте. Аз малко бях малко разочарован, защото не, не е моята тема. Първата идея е да се премахне въглеродния двуокис, да се декарбонизират транспорта, което е изключително важно за постигането на климатичните цели. Необходимо е да се подобрят емисионните стандарти. Регламент е добър, но не е достатъчен. Необходимо е да се намалят парнико... Е, емисиите на парникови газове. Необходимо е повече действие. Призовавам за включване на транспортния сектор в схемата за търговия с емисии. Необходимо е намалението на емисиите да се проведе там, където това е най-ефтино, да се, наболи, да се намали въглеродната интенсивност на колите, как трябва да се включи транспортния сектор в търговията с емисии, трябва да се ре, да се работи нагоре по веригата и трябва също така да се направи и търг за емисиите. Необходима една полуотворена система за намаляване на емисиите в транспортния сектор, а не в другите сектори. Да не се купуват сертификати от други центъри. Може да се намалят емисиите по този начин за устойчиви транспортни технологии. Това е необходимо за постигане на целите на екологичното развитие. Благодаря, Филип, за това изказване. Сега давам два, две минути на Ева Гюнтер за нейното представяне. Благодаря, ще говоря немски. Идеята, която искам да ви представя днес е идеалистична, но е осъществима. Става дума за обществения транспорт в градовете на Европейския съюз. Той трябва да е безплатен за всички. Нямаше идея за градския транспорт по време на младежкото събитие, която да бе повтаряна толкова често и която да може да се реализира толкова лесно, като безплатния обществен транспорт. Това показва колко вълнува въпросът европейските младежи. Той засяга не само тях, но и всички нас. Вече има безплатен транспорт в редица европейски градове, като например Талин в Естония. В много други градове студентите, стажантите и други младежи ползват билети с силно намалени цени. Но какво да кажем за нормалните работещи, чието месечен бюджет е сравним с този на студентите? Безплатният обществен транспорт би бил една важна мярка за борба срещу социалната сегрегация. Освен това, това би била една екологосъобразна мярка, тъй като по улиците на градовете ще има по-малко коли. Така и велосипедистите ще са по-малко изложени на риск от това да бъдат прегазени от кола. Говоря от личен опит. А що се отнася до реализирането, Европейският съюз трябва да изготви общ и видим план за действие. По принципа на европейските директиви може да се постанови целта в рамките на определен срок обществения транспорт в градовете на Съюза да стане безплатен. Най-големият проблем, този с финансирането, може да бъде решен чрез финансиране от Европейския съюз или приспособяване на местното законодателство към конкретните идеи. Градове, в които вече се реализира тази идея без помощ от Европейския съюз, могат да послужат за пример. В Тали, например, се използва част от подоходния данък на лицата, регистрирани адресно в града. Ако идеята се приложи интелигентно, това може да е една чудесна мярка за популяризиране на Европейския съюз. Увеличава се степента на урбанизация, поради което животът и мобилността в районите с в гъсто населените райони, независимо от происхода и класовата принадлежност на хората, е въпрос, който засяга всички, тъй като в трамвая всички сме равни. Благодаря и сега отново давам думата на Тивос да, нека да ви обясна всъщност. Всеки един ще има право на две изказвания, две идеи. Провеждаме един дебат и след това пак се но и след това, Фили, вече няма да имате думата. Okay. Um, my second... Добре, втората ми идея е свързана с въвеждането на интелигентни държавни велосипеди. Споделянето на коли и на велосипеди се увеличава и става все по-популярно частните коли продължават да доминират градския трафик защото замърсяването на въздуха е, те отнемат също така много време. Следователно, интелигентните велосипеди са много важни. Те са електрически, те съхраняват електричеството от въртенето на педалите. Вие, ги, вие зареждате батерията, вие зареждате акумулатора на тези велосипеди тогава, когато въртите педалите и те са добър заместител на автомобилите в града. Те са добри е, и за околната среда, и за фитнес. И първо трябва да се спре всички цялото финансиране е, включително на а, конвенционални пътища и магистрали, да се създадат също така по-големи пътеки, велосипед, велоалей, а, също така да се използва пионерния опит, челния опит на държави и градове, където има най-много велосипеди, като Копенхаген. Интелигентните превозни средства, като интелигентните велосипеди, могат да доведат до а, значителни промени в климата и в транспортния сектор. Благодаря за изказванията и идеите. И сега преминаваме към изказване на групите ЕНП. Благодаря. Имам намерението да говоря на собствения си език, така че ще изчакам няколко секунди всички да си сложат слушалките. Госпожо председател, най-напред искам да приветствам, да поздравя тези трима студенти, трима мислители, които споделят своите идеи. Тук сме малко в, като в един балон, което може да е заразително. Така че ще помоля Фили Вос, ще попитам Фили Вос, дали от семейството на нашия колега Аксел Вос от Бон. Защо винаги искате да наказвате? Говорих за центъра на града. Казвате, ние не искаме повече коли с двигатели за вътрешно горение в центъра на градовете. Ние искаме електрически автомобили. Но различните занаячи, хлебари и други, те имат нужда от автомобилите си, защото те трябва да бъдат наказвани. А после какво ще направите с граждани от трети лица? сърбите отиват в Унгария, украинците отиват с кола в Полша. Дали те ще имат право да се движат в центровете на градовете с коли, с такива двигатели. Аз съм от консерваторска партия, все пак се питам как стои въпроса и с финансирането, на трябва да плати сметката. И виждам, че има градове в Европа, които вече прилагат вашата идея. Вие цитирахте Талин. Някои градове, госпожо председател, е за предпочитане общественият транспорт да бъде безплатен, отколкото да рискуваме невероятно замърсяване на въздуха. Но Филип по-скоро е, наказва. Докато Ева, е, тя е много щедра и би искала всичко да бъде безплатно. Така, думата на госпожа Роводалон. Да, благодаря. Най-напред благодаря за това, че сте с нас, за този много интересен обмен на мисли. Аз е, Разбирам, че вашите изказвания се отнася до транспорта във връзка с климатичните промени как може да направим така, че да има все повече мобилност, поне това, което ние защитаваме в рамките на тази комисия, но мобилност, която да бъде по-чиста, по, която да защитава околната среда, да опазва въздуха, който дишаме и което да е достъпно, разбира се, защото днес това е една тема, по която много работим в нашата комисия. Това е, е темата за териториалното разграничаване, фактура, т.е. има някои, които могат да имат ефтин е, градски обществен транспорт по принцип, а други, които нямат избор. Те трябва да се движат със собствената си кола и когато те нямат друг избор, те много често замърсяват, защото става дума по някакъв път за много стари автомобили. Така че това е сериозен дебат във Франция. Ако сте проследили е, събитията с тези, които се наричат е, жълтите, които ни припомнят, че трябва задължително да направим предложение, но не само за французите, разбира се, става дума за в интерес на всичките граждани в Европа да има по-достъпна мобилност и по-чиста. Тоест, е, как трябва да видим как да се въведат предложения, примерно за безплатност на транспорта, за да не се ползва автомобила. Но пък си задаваме въпроса как, как, какво да направим с тези, които нямат тази възможност. И в предложенията, които направихме и по които искам да ви чуя, това е безплатен транспорт, това ще касае градове, но най-вече богати градове, защото имаме, там има местни данъци, които да да покрият това, което днес плащат пътниците в обществения транспорт. Но има градове, които не са толкова богати, но пък има начин да се направят по ефтини, по-ефтин публичен транспорт, например да се намали 90 на 5% да речем, за да може потребителите да плащат по-малко. И това темата транспорт не сме само ние, които се движим, които е, действаме за планета, но и тези, които работят в сферата на, на, на транспорта. Вие заинтересовали ли сте се за ситуацията на работещите в тази сфера? Благодаря. Господин Крамер, вие имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за изложените идеи. Поздравления за това, че сте тук. Социалното измерение, разбира се, е важно. Важна е мобилността, но още по-важна от мобилността е прехраната. Много европейски деца нямат достатъчно храна. Защо не изискаме първо предоставянето на безплатна храна на всички? Ако не се гарантира това, бих се отнесъл малко скептично към гарантирането на безплатен достъп до обществения транспорт. Трябва обаче да бъдат защитени социално слабите, според мен. В Берлин от 25 години насам не сме повишавали таксите за паркоместа. Всяка година обаче се повишават цените на билетите в градския транспорт. Не се повишават единствено в година, когато се провеждат изборите. Несправедливо е това, според мен. В Германия годишно се инвестират по 50 милиарда милиарда евро в дейности, допринасящи за климатичните промени. Трябва да настъпи промяна в този модел. Като зелен подхождам скромно и казвам, че би било чудесно, ако всички се ползват с еднакви права. А що се отнася до градовете, нека цитирам Ханс Йохен Фогел. През 1972 година той бе кмет на Мюнхен, сравнително млад кмет. Още тогава Ханс Юрген Фогел, социал-демократ, заяви, че автомобилите убиват градовете ни. Ако преминем изцяло към електромобили и електроенергията използвана за тях е от ВЕИ, то мисля, че градовете ще станат достойни за живот, за хората, а не за автомобилите. Предложението с велосипедите е добро. Дори и германският министр на транспорта се съгласи за приемането на пътна карта за велосипедите бе взето решение 50% от превозните средства да бъдат заменени с товарни електровелосипеди. Става дума за камионите. Представете си да има такава замяна в по-големите градове в Европа. В тази посока трябва да поемем. Там трябва да инвестираме. Аз съм против безплатния обществен транспорт. Аз мога да си позволя градския транспорт. Но нези, които получават помощи по, за безработни по модела Харц 4, трябва да ползват субсидиран градски транспорт. В Берлин например, градският транспорт е много по-скъп, отколкото в Виена. Цените трябва да са по-низки за обществения транспорт и трябва да подпомагаме обществено, социално славите, извинете, които го ползват. Не бива да поставяме всички под общ знаменател. И така, и аз се бях записал. Филип, съгласен съм с теб, трябва да се натисне малко педала, за да опазим планетата от затоплянето. Има само една планета. Транспорт е един от секторите, които не е намалил своите емисии на парникови газове от 30 и повече години, но комисия транспорт за нея това е един приоритет. И когато говорихме за такси, свършили сме работа. Например, ние се изплащаме на евротакса, аз съм докладчика по този въпрос. Трябва да направим така, че камионите утре да бъдат да плащат такса. Те са най-големи и замърсяват най-много и да утре стоката да пътува по влак и по водни пътища. И друго, което е важно, да, казваш, ама с системите за търговия с барикови газове, Утре ще се състои КОП-24, никой не говори за транспорт. Аз лично, аз съм еколог, аз съм за една такса за керосина. Не виждам защо да не се направи. Но въпросът ми е много прост в същото време. Добре, как да направим така, че утре всички тези, които имат достъп до самолета, да кажат аз вече няма да плащам Париж Рим за 20 евро. Е, да, и ще приема да плащам принципа, който замърсява, той плаща. Това е първият ми въпрос. И вторият е съвсем прост за Ева. Ева съм съгласна. Днес трябва да се подчертае с дебело въпроса с е, обществения транспорт и утре да направим така, че да има по-малко автомобили, защото в градовете, когато човек има кола, обикновено се, с колата се движат хората в града не повече от 3 км. Тъй, че въпросът ми е много прост за обществения транспорт. Дали трябва да започнем с а, някакви експерименти, за да може всички да приемат тези идеи и да се споделя колата. Але, ви дали Добре. Кой, кой ще отговори първ? Филип? Репон. С удоволствие ще започна. И тъй като повечето въпроси ми бяха зададени на немски, ще отговоря на немски. Ще започна с най-любезния или по-скоро най-лесния коментар, коментара на господин Крамер. Благодаря ви, че подкрепяте идеята ми за тъй наречените интелигентни велосипеди. Нека и аз от своя страна ви попитам какво се прави на ниво Европейски съюз, за да се насърчава използването на тези интелигентни електровелосипеди. Да взема отношение и по останалите коментари Добре. По другите въпроси. Някои от вас направиха коментари за схемата за търговия с емисии на Европейския съюз. Казаха, че някои хора се нуждаят от автомобилите си, за да се придвижат от точка А до точка Б и че не би трябвало те да бъдат облагани с данъци. За какво става дума в рамките на схемата за търговия с емисии? Там се определя цената на отрицателните външни фактори и те засягат всички независимо от това за какво използват те автомобилите си. Важно е да се определят външните фактори, да се определи и тяхната цена. Затова и според мен всички трябва да бъдат засегнати. Когато става дума, например, за занаячия, който се нуждае от автомобила си за работата си, то и той би трябвало, според мен, да потърси альтернативи с по-малко емисии на въглероден диоксид. Карима попитам как да осъществим прехода от един модел към друг. Полетите до Катовице, например, все още са прекалено ефтини. Според мен хората би трябвало да използват влак или автобус, за да се придвижват до там. Трябва да направим нещо по този въпрос. Може да се работи не само по линия на СЕТЕ, но според мен цените в рамките на СЕТЕ биха се повишили значително, ако в схемата бъде включен и транспорт, тъй като в транспорта не е толкова лесно да се замени енергията, която се ползва сега с енергия от ВИ, за разлика от сектора на производство на електроенергия. Надявам се, че не съм пропуснал нечи въпрос. Филип, Ева, c'est à toi. Ева има думата. И аз отново ще се изкажа на немски. Първо, студентка съм, още не съм експерт. Просто съм се запознала с някои материали. По въпроса за разходите. Чела съм немалко по този въпрос. Това е основният аргумент срещу безплатния обществен транспорт. Задава се въпроса кой следва да заплати за една такава мярка. Но този модел вече се прилага в редица градове в Европа. За финансирането му се използва част от приходите от подоходен данък. Например в Талин. Въпросът е дали няма да има сегрегация между отделните градове дали няма да са в по-добро положение от тези, които имат повече жители. Но този модел трябва да се приложи във всички градове. За това и трябва да се работи не само на общинско или на национално равнище. Трябва финансирането да се предостави заедно с Европейския съюз. В материалите, които прочетох, се съдържа констатацията, че приходите от билети са толкова ниски, че всъщност няма никакво значение дали ще се продават билети или не. Така че може да бъде безплатен общественият транспорт. Трябва да вземем за пример тези градове, където моделът вече се прилага, където общественият транспорт вече е безплатен. Тези градове са нещо като експериментални лаборатории, макар и да не се възприемат все още като такива. Мисля, че може да бъде решен проблемът с разходите. Затова и смятам, че тази идея е осъществима. По това, което казахте вие, а именно, че разходите трябва да бъдат приспособени към доходите на хората. Какъв е моят личен опит? Ако намалим разходите за хората с по-низки доходи, така че те по-често да ползват метрото, например, то това вече ще намали броя на автомобилите по улиците. Така, онези, които могат да си позволят да карат кола, да ползват кола, ще го правят по-често. Затова, според мен, трябва обществения транспорт да стане безплатен. Така действително ще има стимул за ползването му. Не само когато човек не притежава автомобил, а просто защото обществения транспорт ще е по-ефтината альтернатива. Разбира се, интересно е сравнението с храната, но аз лично по редица причини не бих го направила. И тъй като нямам обаче повече време, няма да ви обясня по-подробно защо. Благодаря за тази първа част на дебата. Сега ще ви чуем по втората част, другия сектор туризма. И няма да говорим, ще ще дам веднага думата на Белюби Фадери. Um, Много благодаря. Днес искам да представя идеята си за културното наследство в устойчивото запазване на културното наследство. За тази възможност, е, за тази цяло е много важно а, добро финансиране, за да може да се разгледа потенциала в частата, частната и държавната сфера. Местните органи самоуправление могат да се срещнат с частния сектор, с младежите, да разгледат проблемите, свързани с културното наследство в териториите. Това сътрудничество и този диалог между тях може да стане основа за по-нататъчни действия и да се предоставят възможности и да се раз, развият възможности с поделяне на най-добри практики, прехвърляне на знания. Ролята на Европейския съюз е от изключително важно значение за сътрудничеството и механизмите за финансиране на подобни инициативи. Следователно предлагам следните действия за по-добър баланс. Да се фокусира вниманието върху а, туристическите дестинации, ценности е, и оценяване на културното наследство, е, развиване на европейската културна грамотност в е, часовете по история и изкуствознание с цел запазването на културното наследство и ще доведе до по-отговорно поведение. На трето място използването на социалните медии, социалните медии са мощни, защото там се срещат хората и трябва да се развие едно общо разбиране на културата и разбирането за културното развитие. В крайна сметка, културното наследство – трябва да се използва за стратегията за социалното сближаване в Европа и за програмата 2021 година. И да се създадат възможности да има по-добри места за посещение. Благодаря, Беломи. Сега давам думата на Ева, която ще говори за туризма. Става дума за транспорта и насърчаването на туризма в селските райони. Втората ми идея е да се разшири мрежата на обществения транспорт в селските райони последния начин. Намаляване на цените почти до нула и трансгранично сътрудничество между транспортните дружества на отделни държави членки. Аз самата съм прекарала по-голямата част от живота си заедно с семейството си в село с 300 жители в непосредствена близост до германско-френската граница. Там е много трудно човек да се придвижва с обществения транспорт поради две причини. Първо, защото мрежата на обществения транспорт в селските райони не е е добре развита. И второ, защото няма пряка връзка с транспорт с съседната страна. По линия на Шенгенското споразумение и все по-активното сътрудничество между транспортните дружества на отделните държави членки, вече сме стигнали много далеч. Но ако се разшири мрежата на обществения транспорт, свързваща отделни държави, то това ще допринесе за видимостта на селските райони, както и за културния обмен. И мога отново да ви дам за пример себе си. Ако има автобусна линия, която свързва не само две села в Германия, но едно германско, едно френско малко село, то това би била една важна, според мен, промяна. Трябва да има сътрудничество не само между ТЖВ и Deutsche Bahn, но и регионални влакове, които да свързват Германия и Франция ако се заложи на обществения транспорт в селските райони, това ще е добре не само за младите хора, но и за всички останали, които по една или друга причина не искат да имат кола. Намаляването на цените на обществения транспорт почти до нула ще доведе до ползването на вече налични оферти, например от потенциални туристи, както и от жителите на селските райони. Средствата за това трябва да са от нов фонд за регионално развитие. Може да има също така и допълнително финансиране от страна на държавите, тъй като финансирането от Европейския съюз е в ограничен размер и тъй като и в селските райони със сигурност има области, в които трябва да се инвестира. C'est à toi. Идеята е да се създаде информираност за туризма и за неговите ползи. Подобно много хора не съм се замислила, обаче а, видях а, какво означава туризъм тогава, когато видях, в, а, когато бях в а, Майорка, след това в а, Адриатика. Мисля, че един начин да се развие туризма в селските райони ще бъде да се развие посещенията към тях, да се създават кампании за информираност, за споделената отговорност, която ние имаме като граждани, за да може да се възприемат практики като екотуризма. Също така трябва да има информираност за екологичното въздействие, което ние упражняваме, когато пътуваме на трето място, да установим подкрепа за държавите членки, да се оценява екологичното въздействие на туризма в съответните държави. И на последно място идеята за екотуризма е възможност за местните хора да развият економиката си с истинско уважение за териториите. Това може да се прилага във всички сфери. Ние можем да научим практики от екотуризма, които ще помогнат за запазването на околната среда. Нека да имаме предвид, че можем да бъдем успешни само че чрез сътрудничество между държавния сектор, частния сектор, академичните среди и предприемачите. Благодаря. Благодаря много за тези идеи. Веднага започваме дебата с депутатите. Започваме с Вин Ван Декопен. Voorzitter, eh, dank u zeer. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Е, Лично тези идеи ми много ми харесват, както и идеите, които ни представиха в самото начало. Но аз съм съгласен с пелуми, че действително е добре да се обръща повече внимание на устойчивия туризъм. Но ние работим на основата на субсидиарността. Ние желаем местните и регионалните общности е, да развиват такъв е, устойчив туризъм. Може би не съм чул добре, но не смятам, че това е някаква задача, с която трябва да се занимава Европейския съюз. Когато бях млад, това беше отдавна, бях, е, се интересувах от хиляди една, едно неща, освен устойчивия туризъм, защото аз исках да отида в Барселона да прекарам нощта в една дискотека. Дали вашите идеи се прилагат за младите или за всички? Да. <clears throat> Сега транспортът и туризмът в е, земеделските зони. Наистина това е сериозен проблем защото нашите транспортни предприятия, имам предвид автобусите, рейсовете, искат е, да печелят пари все пак. И като няма достатъчно е, пътуващи, връзката просто бива прекратена. В е, Нидерландия Имаме такива доброволци, които покриват някои е, е, маршрути, когато е необходимо, малко, деца се казва поръчка. Но що се отнася до екотуризъмът, Клауди де говори, е, се занимава с европейския екотуризъм и мисля, че това е една компетенция, която е на Европейския съюз. Госпожа Сендери, ваша е думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря за тези идеи. Аз искам просто да ви е, да споделя виждането на една организация, която е, ръководя преди известно време. Това е Организацията на социалния туризъм. Да, и най-напред Обръщам се към госпожа Фадаре, за да припомня, че в Испания, казвам го, но тъй като вие сте много млада, в Испания е, имаше това, което наричаха училища, е, цехови или е, занаяти, т.е. младежите, които са в затруднено положение, имаха възможност да научат някои занаяти, свързани с културното, историческото, традиционното наследство от тяхното родно място. Това бяха цикли на обучение по една до три години и стотици хиляди младежи участваха в това. Опитахме се да възобновим тази идея на европейско равнище в един момент и тези млади хора, те бяха, те изградиха собствения си живот. Благодарение на тях се подобряваше културата, те самите имаха да поддържат исторически паметници и така нататък. Така че най-вече трябва да има фондове. Това е проблема. Туроператорите си казват, че пазара е този, който решава всичко и затова няма много фондове за туризма. Фондовете всъщност касаят и регионалното развитие и аз мисля, че вашето желание е да има истинска програма за помощ на устойчивия туризъм и на екотуризма. Това е едно чудесно нещо. Напълно съм съгласна с вас. Сега, що се отнася до обществения транспорт в е, земеделските зони, аз идвам от една област, където има един град и останалото са все малки села. По някой път това са, се използват е, е, училищни автобуси, които обслужват гражданите. Знаят, че в Германия, например, там се говореше за монопол, опитваме се да оправим положението, но споделяме вашето притеснение. Трябва да има повече възможности. И пак за екотуризма, тук се обръщам пак към госпожа Фадаре, трябва да се борим действително срещу свръхтуризма, това, което става в Барселона, в Париж. Трябва да преразпределим търсенето и трябва да се пренасочи това търсене към земеделските райони. Така в Екари някой иска да вземе думата? Господин Демас Мейкер? Не. Добре, продължаваме. Госпожа Майснер и вие не искате. Господин Крамер, имате думата туризмус Благодаря. Туризмът може да разруши туризма. Затова и според мен този сектор трябва да е устойчив. В противен случай туризмът ще се саморазруши. Не смятам, че имаме прекалено малко пари. Имаме много пари, просто не ги инвестираме както трябва. Един пример. В Штутгарт се инвестират 10 милиарда за намаляването на половина на капацитета на една гара. Безумно е това, но е факт. Вече от 30 години насам инвестираме милиарди в европейската ЖП мрежа, за да се установят между да, връзки между отделните страни. Но тази мрежа продължава да е разпокъсана. С 10 милиарда инвестирани в Штутгарт бих могъл да инвестирам, да реализирам всички проекти за презгранични връзки в Европейския съюз. Те са около 80-90 на брой. Това би трябвало да се направи. А що се отнася до туризма, то той трябва да е устойчив. Съгласен съм с това. В Европейския съюз сме много по-напреднали в сравнение с държавите членки. Инвестираме, например, в инфраструктурата за велосипедисти, в изграждането на велоалеи. Това допринася за устойчивия туризъм. В Германия правителството не инвестира нито един цент в по-дългите велоалеи инвестират градовете и общините. А в Европейския съюз вече сме много по-напреднали. Гарантирали сме инвестирането на средства в такива мерки. В четвъртък пък взехме решение за това да има винаги възможност за превозване на велосипеди с влаковете. Чудесно е да се комбинира велосипедът с пътуване с влак. Поне ние взехме такова решение. Надяваме се сега държавите членки в съвета да ни подкрепят а що се отнася до презграничните връзки, мога да ви дам много отрицателни примери, но има и положителни, като например трамвая, свързваща Страсбург с Кел. Французите вече от години настояват за това. Германците бяха против. След смяната на правителството в Баден-Вюртенберг настъпи промяна. И винаги, когато автобус бъде заменен с трамвай, Броят на пътниците се отвоява двойно. Пример за това е не само връзката между Страсбург и Кел. Нямам нищо против туризма, но той трябва да е устойчив. В противен случай ще се саморазруши, ще изтреби и всички живи същества на тази планета, а не към това се стремим. Трябва да я опазим за децата си. Някой друг иска да вземе думата? Добре, но е, госпожо 30 секунди. Не, само искам да се върна на това, което беше казано относно безплатния транспорт в градовете. Аз бях млада, допуснах същата греш, грешка, която се говореше за безплатен транспорт. Не е безплатен, някой плаща. Плащат данъците, общността, общината. Ние сме в общности, в е, общества, които не искат да има социални разходи за екотуризма и за безплатния обществен транспорт. Трябва да го кажем. Не може да се каже, че е безплатно. То се плаща от общността, от общината. Така че трябва да се намерят е, финанси, пари от Европейския съюз, но също които идват от е, данъците, плащани от данъкоплаците. Мисля, че трябва да се преразпределят богатствата. Благодаря, казва председателката, за вашите предложения във връзка с екотуризма което е един от приоритетите. Ние също имаме много така силна група в нашата комисия, която се занимава с туризма. Но не може туризма да... Когато човек иска да открие един град, или с колело, или пеша, иначе с кола не става. Добре, вие как виждате нещата, туризма за бъдещето? Само тази година Европа е е приела повече туристи, отколкото жители, които... Повече от 600 милиона туристи, само за една година. А ние сме а, по-малко. Но и утре ще се увеличи този цифр. Добре, как, как успяхме? Помислили сте как да, именно да се запази този екотуризъм и желанието на хората да открият света, да открият Европа? Да, сериозен въпрос, нали? земеделските зони. Също трябва да кажем, че също е туризъм, там е културата, историята. Без култура ние до никъде не може да стигнем. Добре, давам ви думата набързо да отговорите на различните наши депутати. Започваме с Белюми. Voy a contestar en español en respuesta a lo que... Да, аз ще отговоря на испански. Да, хубаво е да се подчертае значимостта на инициативата на младите. Е, мисля, че може да да поговорим за тази тема, за тренер, устойчивия туризъм. Що се отнася до тези занаячийски училища или както ги наричате, е, това е начин по който младите участват пряко. И е важно да те така се, се занимават с въпросите, свързани с културното наследство. Ето защо трябва да се цитират също и социалните мрежи. Младите се чувстват а, заинтересовани, участващи, отговорни. Позволява, това позволява те да бъдат уведомени за тези въпроси и те да участват а, в а, това. Трябва да се знае, че устойчивият туризъм е много важен също както и опазването на културното наследство. Сега искам да отговоря на господин Вандеркам. Вие се дадохте въпрос за устойчивия туризъм, каква е ролята на Европейския съюз, това са местни, местните органи на управление, това, което местните регионалните <clears throat> власти могат да развият. Европейския съюз може да помогне, може да повиши а, грамотността на национално равнище и мисля, че ако има тази идея, която идва от Европейския съюз, може би ще бъде по-добре в известен смисъл. И също така за средствата зададоха въп... зададохте въпроса за парите, например, за Фрайбург, който е получил много пари, които всъщност не са му нужни. Не трябва, е, трябва да се мисли повече за разпределението на средствата, кои населени места имат нужда повече. Именно за това споменах е, необходимостта от това да се инвестира повече в научни изследвания, защото тогава вече наистина ще знаете къде да отидат инвестициите, къде ще бъдат най- полезни, а не загубени. Благодаря. Ева, имаш думата. Отново ще отговоря на немски. По въпроса за финансирането и рентабилността. Въпросът за рентабилността е много важен и се използва и за основния контрааргумент аз съм от селски регион и опитът ми там показва, че дори и когато има автобуси, а в моето село в сравнение с други села има много автобусни връзки, през седмицата тези автобуси се движат почти празни. Затова според мен трябва да се понижат цените на билетите. Трябва да има също така и презгранични връзки с обществения транспорт. В моето село, ако човек има кола, ще предпочете колата. От гледна точка на разходите няма почти никакво значение дали човек се движи с автобуса или с колата. Затова автобусите се ползват по-скоро от онези, които или са под 18 години, или нямат кола. Затова и според мен си заслужава да има повече автобусни връзки. И затова трябва да се работи по линията на цените. Там, откъдето съм аз, съм много високи цените за автобусите. Трябва да се промени нещо. Инициаторът за тази промяна може да е само Европейският съюз. Благодаря ви за подкрепата. Радвам се, че вече се вземат решения за много промени, като например, че може да се превозват велосипеди с влаковете. И така, нека да аплодираме. Нека да аплодираме нашите гости. Благодаря за хубавия разговор. Вие сте добре дошли в моята комисия, когато искате. Е, не всяко, по всяко време на трибуната. Но благодаря за този обмен на виждания. Ние сме безкрайно доволни, че е, е, срещата на европейската младеж може да се организира всяка година. Ние сме много сериозни поддръжници на тази идея. Благодаря още веднъж и до скоро. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment hyper, hyper. Allez, nous continuons nos débats et nous allons direct... И така да продължим с а, нашия дебат и продължаваме с да отсъдим доклада за защита на животните по време на транспорт в и извън Европейския съюз. Това е доклада на Кистелор. Имате думата. Oh, thank you very much, Chair. And, um, I, I'd like... Бих желала да благодаря на колегите си за ангажираността им в това становище за прилагането на регламент е, номер едно от 2005 година. Ние сме малко на различна страница, което проистича което се вижда от 90 те изменения, които съм получил. Много съм тъжен, че едно десетилетие след въвеждането на е, регламента се непрекъснато се докладват нарушенията му. Затова много се зарадвах и бях много удовлетворена от колегите, които внесоха изменения, които да подобрят състоянието на животните чрез по-добро прилагане на механизмите на, и а, е, чрез по-тежки санкции. Ние сме транспортна комисия. Ние търсим също така и техническото подобряване за а, превозвачи по море и по земя. Също така отчитаме желанието на колеги да се намали времето, през което се транспортират животните с по-чести е, инспекции. Също така има тревога, че регламента не се спазва, независимо от решенията на Съда на Европейския съюз – в смисъл, че трябва да се прилагат разпоредбите на регламента до крайната дестинация на превоза на животните. Това може... Ние продължаваме да работим за това да е, изготвим окончателно измененията. Ние ще гласуваме утре но групи дойдоха и казаха, че им трябва повече време. Ние ще гласуваме на 3 декември на следващото заседание на нашата комисия. Преди това ще се проведе в 6 часа в понеделник 26 още едно заседание. Парламента, да ви напомня, вече гласува резолюция за защита на животните по време на транспорт. И това беше в 2012 година. Не смятам, че просто трябва да повтаряме целите от този текст или да изготвяме една дори по-слаба позиция. Нека да се върнем в реалния свят и не забравяйте, че повече от милион европейски граждани настояват за, забраня, за, за забрана на транспорт, на, дъл, на дългия транспорт на вся, всякакви животни. И мисля, че сега е момента да проявим амбиция и мисля, че не трябва да се задоволяваме с статуквото. То не действа, продължава да а, прозволява на толкова много животни да страдат от ужасни условия ненужно. Това се опитвам да направя, търсейки компромиси и с това ще се ангажираме с колегите. Няма да изпращаме покани за тази среща с, с актуализирани предложения. Така че наистина чакам а, да чуя идеи с оглед на изготвянето на компромисни изменения. Благодаря, госпожо председател. Това е всичко, което исках да кажа. Благодаря, господин докладчик. Сега ще дадем думата на следващите оратори. Добре дошли господин Кмет, господин Филипо Ногарен, който е кмет на Ливорно идва от Италия. И продължаваме. Благодаря, че сте тук сред нас. И сега, господин Дели, имате думата за госпожа. Не, всъщност госпожа Монтейро. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина бях помолен от госпожа Монтейро и от нейните сътрудници да прочета нейното изказване, защото тя не е в състояние да пристигне на време. Така че позволете ми да започна с благодарност за докладчика, за извършената от него работа. Преди да направя коментари за компромисните изменения, искам да подчертая, че е НП наблюдава голяма а, липса на изпълнение и контрол от страна на Европейската комисия. Никой район в света няма толкова стрикно за законодателство в защита на животните като Европейския съюз. Следователно парламента трябва да се съсредоточи вниманието си върху създаването на ефективни а, ефективни механизми за наблюдение. Парламента трябва да помоли комисията да продължава с следенето на а, спазването на съществуващото а, съществуващото законодателство. Потенциалната забрана на по-дълги пътувания трябва да дойде от а, комисията, от ЕФСА. Всички ние се грижим за доброто състояние на животните, но когато стане дума за държавни политики, трябва също така да отчитаме и всички разнообразни фактори. Държавите членки трябва да бъдат по-твърди в процедурите за одобрение. Трябва да се провеждат проверки, както вече е заложено в сегашното законодателство. Необходимо е по-добро сътрудничество между страни членки и не членки на Европейския съюз с цел постигане на спазване на разпоредбите, което в заключение мога да кажа, че е необходима допълнителна информация, обучение, по-ефикасно разпре, разпространение на най-добрите практики. Комисията трябва да обърне внимание на държавите членки, които системно не приемат и не прилагат разпоредбите, като целта е да се постигне балансиран и разумен текст. Благодаря, господин Дели. Господин Земке. И искам да кажа няколко неща. Първо искам да, да представя позицията на моята партия. Ние не се съсредоточаваме върху създаването на нов правен акт. Тук става дума за една оценка на един а, регламент, който го съществува от много време. Той беше прият в 2005 2020 година. Трябва да отговорим на един основен въпрос, а именно за реализацията и зачитането на разпоредбите на регламента. Отговорът е не, за съжаление, не. Нашата партия няма положителна позиция по отношение на изпълнението на този регламент. Ние сме убедени, че трябва да се привлече вниманието върху три основни елемента. Първо, правните разпоредби трябва да включват всички видове транспорт. Необходимо е да се постави акцента върху морския транспорт, кой, където контролът е по-сложен в сравнение с наземния транспорт. На второ място, животните би трябвало да се възползват от адекватна ветеринарна грижи. На трето място, убедени сме, че контролът не трябва да а, засяга само внос и износ вътре в Европейския съюз. Имаме моралното задължение да контролираме а, контрола на транспорта, идващ от Европейския съюз към трети страни. Много добре разбирам намеренията на авторите, за съжаление обаче техните идеи не са реалистични. Всяко животно по време на транспорта би трябвало да има електронен чип и аз обаче апелирам за разумно, разумно използване на тези на тези разпоредби. Това може да се приложи, разбира се, за говедя и големи животни. Представете си го обаче приложено на птици. Това изобщо не е добре да се прилагат нереалистични и нереализируеми разпоредби. Компромисите са различни. Ако те не бъдат прияти, това становище ще трябва да бъде прието принудително, като няма да бъде добре. Така че аз апелирам за компромис. господин. Госпо госпожо председател. Аз се изнасям от им, признасям от името на професор Легутко. Благодаря на, пред, на докладчика за компромисните изменения, за които сме благодарни, защото те а, отразяват сегашното състояние на изпълнението на а, регламента по време на защитата на животните по време на транспорта. Искам да привлека вниманието ви върху факта, че напредък за прилагането на регламента не е удовлетворителен. Проблемите, свързани с доброто състояние на животните, персистират поради липсата на стриктно зачитане и спазване на разпоредбите на регламента. Това не беше достатъчно и аз се надявам, че компромисните предложения ще засилят процедурите на контрол още от самото начало до края на пътуването. Групата на европейските консерватори ще подчертава, че е необходимо да се ограничи пътуването до 8 часа, независимо от вида, който става дума, дали става дума за морски или наземен транспорт. Е, важно е също така да се правят проверки проверки и прегледи на животните. Ние трябва да направим всичко, което е по силите, за да се грижим за доброто състояние на животните по време на транспорта. Също така, по време на комисията Комисията по земеделство може да се включи също. Госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и Кит за твоята ангажираност която проявяваш в становището. Бе проведена проява, посветена на превозите на животни, в която участваха от мое име сътрудниците ми. По време на този семинар стана ясно какви са проблемите с прилагането на законодателството. Не се прилагат правилата по регламента, прекалено малко проверки се провеждат. В някои държави членки се провеждат необходимия брой проверки, но далеч не във всички. Ако предстои превоз на животно към трета държава, първоначално не се подава необходимата информация, за да може ветеринарият да подбере подходящото лечение или да се погрижи за животното както трябва. Освен това, няма и достатъчно оборудване в камионите, за да могат животните да бъдат хранени и поени. Най-добре би било да се съкрати продължителността на превозите, т.е. животните да се превозват до по-близки кланници. Но има нещо по-важно според мен, а именно да прилагаме вече действащото законодателство. Освен това, камионите трябва да разполагат със съответното оборудване. Хуманното отношение е много, към животните е много по-важно от продължителността на превозите. Много е обстоен документът. Всички ние сме загрижени за благосъстоянието на животните. Това е повече от ясно. Когато животните се колят, това разбира се не е в интерес на благосъстоянието им, но обществата ни прилагат тази практика, така че трябва да гарантираме хуманно отношение към животните. Няма все още достатъчно информация, която да можем да анализираме. Разбира се, можем да изискаме от комисията да прилага по-строг контрол. Що се отнася до изпълнението на законодателството, контролът върху изпълнението се пада на комисията която и трябва да отправя предупреждения. Но трябва да има контрол по прилагането и на ниво държави и членки. Нерядко има разлики при прилагането между отделните държави. Практиките там не съответстват на това, което е предвидено от законодателя и не са и в съзвучие с принципите за хуманно отношение към животните. Трябва да обърнем внимание на това, както и на адекватното оборудване в камионите. Госпожо Гонзалес, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчиците. И ще ви говоря за преговорите на докладчиците в сянка. Нещата са добре, но ще трябва комисията да преразгледа из основи нормативната уредба във връзка с а, транспорта на животни. 14 години изтекоха, откакто беше прият регламента и ще трябва поне да се изчака още две години, за да може нов текст да влезе в сила. Трябва повече да се държи сметка за чувствителността на животните, това, което предлага комисията, това, което предлага комисията е, разбира се, добре, но идеалното ще бъде регламента да бъде ревизиран много сериозно. Най-напред е важно да приемем идеята, че технологията е достатъчно напреднала, за да може да организираме транспорта, да може животните да бъдат следени индивидуално и групово. Разбира се, това може да струва, но все пак трябва да видим какви са и економиите и да не наказваме малките производители, малките животновъди, които трябва да получат помощи. На второ място, трябва да се предвидят и санкции. Примерно лишаване от разрешително на оператори, за операторите, тези, които не спазват законодателство, нещо, което става вече и в Австралия. И аз също много харесах предложението да се обнародва един черен списък на операторите, които нарушават законодателство. Мерси боку. Мадам Арнотю. Госпожа Арнотю, имате думата. Мерси, мадам Леп. Благодаря, госпожо председател. И така, тук трябва да осъдим престъпното нехайство по време на транспорт на животни и контрола. Повечето от е, предложенията върват в посока облегчаване е, на животните и много въпроси бяха добре разгледани, като например за подвижните а, кланници, които не зависят, разбира се, от наша комисия, които са много важни за нас, защото ще избегнат а, до известна част а, транспорта на животни в лоши условия. Но ако по-голямата част от предложенията са добре, за съжаление не се предлагат изменения за тези, които са две основни причини за въпроса поставен тук. Първо, идеята, която имаме за нашата цивилизация, за това, що е животно. Това е просто продукт на потребление, чието, чието страдания биват игнорирани или едно същество, което има чувства, усещания. А освен това и а, общия пазар е насочен само към а, печалбата, и който, който води до все по-голям транспорт на стоки, между които са и животните, към и извън нашето економическо пространство, каквато и да е нашата, каквито и да са животните или каквито и да насите виждания. Но тези, които искат да заглушат въпроса за страданията на животните, са тези, които искат да запазят да запазят и се настоящата ситуация на експлоатация на пътните работници. Благодаря. И сега за минута и половина господин Демас Мекер. Eh, Благодаря, госпожо председател. Животните са, винаги, ме вълнуват много, също както и хуманното отношение към животните, както и колегите. Аз също съжалявам, че липсва контрол на транспорта на животните. Това е наистина скандално. Скандално е да не се прилагат или да няма желание да се прилагат нашите, нашата нормативна уредба, защото в този момент всички регламенти и други, това са просто само купчина хартия. Въпросът беше разгледан и засегнат в много пъти в рамките на интергрупата за човешкото отношение към животните – в е, комисията по здравеопазването и аз приветствам изменението, компромисното изменение, което беше изготвено по време на първото заседание на докладчиците в Сянка. И само мога да съжалявам, че не всички групи приеха с такъв ентусиазъм тези предложения за изменения. Трябва да се намали времето на превоз, да има по-добър контрол на законодателството, спазването на законодателството, по-стрикни проверки по време на транспорта към трети страни. Това са важни въпроси и се надявам, че докладчика и докладчите сянка ще се разберат. Благодаря, имате думата. Минута и 30. Благодаря Вече отдавна въпросът за превоза на животни ни занимава. Ние сме гледали ужасни снимки, видео, но сътрудничество в Европейския съюз може да играе много важна роля – в миналото си дадохме сметка, че животните по време на превоза много лошо, има много лошо отношение към тях. Това са по някой път превоза е много дълъг при много лоши условия. И гражданските граждани, е, европейските граждани отдавна вече не са съгласни, когато виждат а, е, такива кадри на телевизията, когато чува да се говори за това по радиото, са възмутени и трябва да се подобри превоза на животни и се надявам, че ще има мнозинство от комисията, които ще подкрепят това и моите предложения ще се намерят в компромисите. Благодаря. Господин Крамер, благодаря. Искам да благодаря и на докладчика за доброто ни взаимодействие. Със сигурност докладът ще е добър. Надявам се да има мнозинство за него. Превозите на животни през изминалите десетилетия неимоверно нараснаха като брой, независимо от това дали става дума за живи или мъртви животни. Мога да ви дам за пример раците, които се ловят в Северно и Балтийско море, те биват превозвани към Марокко, тъй като там Заплатите са по-низки, транспортират се към Марокко за почистване, след това отново се връщат в Европа, за да бъдат сервирани в Хелзинки и другаде. Абсурдно е това, но е факт. Същият е и случаят с превозваните животни. През 40-те и 50-те години превозите на животни бяха на по-кратки разстояния, но сега животните се превозват до кланици, където процесът е по-ефтин, на стотици хиляди километри и след това месото се връща там, откъдето са били отгледани животните. И ако прилагаме подобни практики, няма и нужда да ни очудва резултата. Затова и трябва да се променят рамковите условия. Защо в продължение на години комисията не е правила нищо при положение, че се е нарушавало законодателството? Все пак тя е пазителката на договорите. Ако няма контрол, ако няма санкции, то от един законодателен акт няма никакъв смисъл. От него има смисъл, ако той се прилага на практика и за целта са отрешаващо значение проверките. Комисион. И така ще дам думата на госпожа Рамирес Бела от Генерална дирекция Здраве. Къде сте? Да. Добре дошла. Благодаря, госпожо председател. Комисията е, се е ангажирала за одобряването на съществуващия регламент. Е, в момента се провежда действия за общата картина за сухоземния транспорт, за морския транспорт, действа се на различни фронтове. Говори се също така за транспорта при високи температури. Има сфери, в които трябва да се подобри наличността на данните. Комисията трябва да насочи ресурсите си към по-критичните сфери, свързани с доброто състояние на животните. Ако регламент се прилага добре, ще може да се постигне целите. Комисията очаква препоръките на парламента. Благодаря. Господин Кис Тейлър, имате думата, за да приключите дебата. Благодаря. Изказванията бяха много, наистина много добри и наистина много ми хареса начина и степента, до която всички сме съгласни, че прилагането беше слабо. И въпросът сега е как да постигнем подобрение? Как можем да намерим решение, което трябва да бъде едновременно прагматично и изпълнимо. Малко съм разочарован от комисията, които представляват явно една перспектива, която се каза една гледна точка, която а, казва, че изпълнението е тежко. Ами всъщност те е, изпълняват регламента и мисля, че би било разумно да се очаква да могат да кажат а, какво правят. За мен не е достатъчно само да се събират данни. Не може повече от 10 години само да събирате данни, данни. до сега. Сигурно имате достатъчно данни. Така че аз ще отчета, разбира се, всички изказвания, които чухме, включително идеята, че държавите членки трябва да понесат част от бремето за създаването на регионални кланици и мобилни кланици. Аз по-скоро бих предложил да се използват кохезионните фондове за това, защото това може би ще даде по-голяма справедливост. В основата на всичко това обаче е, че ние се определяме е, като хора по начина по който е, се отнасяме към животните. Е, добре, някои от животните ги ядем, но не трябва да страдат ненужно ще изпратя е, преработените компромисни изменения и ще говорим отново по този въпрос в понеделник на заседанието на докладчиците в Сянка. Благодаря. И първиначалният вод, който беше предвиден за 22 ноември, се отлага. Сега преминаваме с госпожа, госпожа Марита Улвсков за преустановяването на проекто директивата за преустановяване на сезонните промени на часовото време. Добре дошъл господин Свобода, добре дошли в нашето заседание и сега давам думата на госпожа докладчицата. Не. Първо ще дам думата на комисията. C'est monsieur qui Monsieur Haugardt. Monsieur Господин Алгард, готов ли сте да говорите с смяната на часа. Благодаря, госпожа. Уважаема госпожо председател, госпожо докладчик, уважаеми депутати, благодаря, че ме поканихте за, за да представя пред вас предложението на комисията за преустановяването на сезонните промени на часовото време. Нека да спомена само двата много успешни триалога вчера в сферата на авиацията и много добри новини. Сега да се върнем на лятното време. Знаете, че председателя Юнкер направи това предложение в контекста да покаже желанието на комисията да действа по принципа на субсидиарността и да покаже, че се регламентират случаи само тогава, когато е необходимо действие и да се покаже на нашите е, граждани, че ние се вслушваме в техните надежди и стремежи. Сезонните промени на времето, както беше подчертано, не доведоха до аплодисменти всеки път, когато Европейски съюз ги кара два пъти да си сменят часовника. Ние обяснихме това, което направихме. Моето изложение ще бъде с три елемента. Първо ще ви дам представа за нещата. Ще се надявам, че да ви покажа как виждаме бъдещата работа. Първо по основните данни. Мисля, че знаете, че промените на времето в два пъти в годината бяха предвидени с цел да се спестява енергия. Тези промени бяха въведени от държавите членки в контекста на а, През 70 години с е, нефтената криза се въведоха през 80-та година, за да се гарантира хармонизиран подход в рамките на единия пазар. След 2001 година лятното време се урежда от директива 84 а, и всички държави членки сменят часовника в последната неделя на март и обратно от последната неделя през октомври. Защо предлагаме да премахнем това? През последните години непрекъснато комисията получава писма, петиции са регистрирани, обмяна на мнение в пленарното заседание и през февруари вие ни презовахте в една резолюция да преосмислим съществуващата директива и да я ревизираме, което направихме. Не бяхте сами и други поставяха под въпрос съответната система. Имахме много въпроси от гражданите и от държавите членки. И така оценихме наличната наличните доказателства, включително много доброто експост проучване направено от вашата правна служба през октомври и сезонните промени вече не са релевантни, особено във връзка с спестяването на енергията. Те се оказаха ограничени използването на нови технологии, като интелигентни електромери и така нататък, всъщност има по-голям потенциал. Не са напълно убедителни въздействията върху човешкия биоритъм, но може би те са по-тежки, отколкото ние мислехме, но доказателствата за това не са окончателни. Може да се заключи обаче, че причината за прилагането на тези правила в началото вече не съществуват. И това, което е ясно, че некоординираните промени на а, часовото време а, между държавите членки ще доведе до прекъсване на транспортни комуникации, на пътуването и така нататък. Като част от нашата оценка изпълнихме също така, проведохме и а, Публична ко- координация 4,6 анкети бяха 4,5 милиони а, милиона хора бяха запитани, 85% бяха за премахването на смяната на часовника по здравословни причини. След това идват липсата на спестяване на енергия. И след това ние се запитахме каква, какви биха предпочитанията, дали да се остане на стандартното време или на лятното време. 56% отговориха, а, че предпочитат постоянно а, лятно време, 36% 8% предпочитат зимното време, 8% нямат предпочитание. И на този фон комисията внесе предложение. Основните компоненти са следните. Сега ще разгледам основните източници на предложенията. Предлага се да се прекрати смяната на часовника а, във всички държави членки от април нататък, след като всички преминат на а, на а, лятно време. Ако някои държави членки обаче искат отново да се върнат на а може ли да повторите това, което казахте? Малко се загубих предлагаме да се сложи край на сезонните промени във всички държави членки от 1 април 2019 година. След окончателното преминаване на всички на 31 май към лятното време. Ако държави членки, които искат окончателно да се върнат за последен път а, към зимното време ще могат да го направят на последната седмица от октомври. Е, държавите членки ще отговорят за това дали да отговорят, дали да преминат е, перманентно на лятно или на зимно време. Решението винаги е национална компетентност, за да се гарантира координиран подход. Е, държавите трябва да се консултират помежду си не би не може да бъде добро решение да има дисонанс. Държавите членки, които искат да направят допълнителни промени в бъдещето, би трябвало да информират комисията за решението си най-малко 6 месеца преди да влезе в сила промяната, така че да могат да бъдат предупредени заинтересованите лица в други държави. За бъдещото боравене с нашето предложение провеждат се конструктивни размени на мнението. Това ще продължи през есента. Резултатът ще бъде отразен в на доклад за напредъка на съвета на 3 декември. Много сме удовлетворени, че започват дискусии в парламента и е, Очакваме амбициозно споразумение по нашето предложение, за да може нашите граждани и заинтересованите следи, среди да имат яснота по предложението. Ние се надяваме, че до март следващата година ще получим позицията. Ние сме за ранно споразумение, ако това е възможно така че гражданите и бизнеса да има яснота и да може да се приспособят колкото е възможно по-бързо. Благодаря ви. Ще очаквам вашите въпроси и с нетърпение ще чакам да работим по, вашата, по, този, е, по това десие. Благодаря много, но всъщност не ни казахте каква е позицията на съвета. Позицията на съвета ще бъде изразена от съвета на 3 декември. Не е моя работа да изразявам становището на съвета. Ако имате информация, може да ни кажете се пак, нали, между нас така. Il n'y a personne de la commission qui vous... Et on continue. Madame la rapporteure. Добре, госпожо докладчик, е, имате думата. Так, фру ordförande. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за информацията, която беше представена. Вярно е, че има някои въпроси, които си задавам, на които вие отговорихте, но аз е, установявам, че е важно да се задействаме по този въпрос. Парламентът се произнесе през февруари тази година. Насърчихме комисията да направи едно проучване на въздействието е, относно промяната на сезонната промяна на часа. И комисията това лято предвиди е, консултация за само за 8 седмици, което обикновено е по-дълго. Комисията представи своето предложение през септември и установихме, че процедурата е била доста бърза и че не сме получили основния анализ, такъв какъвто очаквахме. Надявам се, че това няма да, заслужи, да затрудни нашата работа в парламента, но аз имам намерение да работя бързо, като амбицията ни в парламента е да работим по това предложение на основата на ясна информация. Важно е да се анализират какви са възможностите, които съществуват, но при всички положения ще продължим да работим с тази програма, която е доста амбициозна, като се надяваме да получим колкото може по-широка подкрепа от страна на парламент, Европейския парламент. И се надявам, че този въпрос ще бъде решен още по време на този мандат. А що се отнася между лятно време, зимно време, това е нещо, което много им вълнува европейските граждани, което може малко и да ни изненадва, но всяка година, а и отдавна, много граждани се свързват с нас и ни питат защо имаме такава система, защо я запазваме. И гражданите очакват от наша страна отговор. И дори да ни остава много малко време до края на мандата, ние трябва да им отговорим. Някои от гражданите, които ни се обаждат, казват, че смяната на часа има психически и физически последствия върху тях самите. И комисията също говори по този въпрос. Но мисля също, че е важно системата да бъде хармонизирана в Европейския съюз, за да не вреди това на вътрешния пазар – ние всички зависим от този пазар и трябва структурите да бъдат предвидими и е, включително и часовете, и графиците, към които трябва да свикнем. Това, което може да се каже днес, след като изслушахме информацията, представена от е, комисията, е, че ще направим всичко, което е в нашите възможности, за да приемем едно ефикасно решение – Имаме няколко докладчици в сянка, които работят по този въпрос, но е важно да се подготвим, да се съберем, за да може да работим колкото може по-бързо. Всички заинтересовани страни и лица трябва да получат отговор. Трябва всеки един да има достатъчно време да се подготви, да се приспособи към влизането в сила на някаква нова система. Не трябва да осложняваме живота на гражданите. Трябва, не трябва да осложняваме живота на всички тези, които са заинтересовани от промяната в системата, но при всички положения се надявам доклада да е готов преди края на годината и ще работя, ще сътруднича с всички, каквито и да са комисиите, защото има и колеги от други комисии, които се вълнуват от това. Вече започнах неформално да работя и да дискутирам с някои колеги, но още от идната седмица вече ще имаме официално първа среща на докладчици в сянка, за да може да започнем колкото може по-бързо работата, като се надявам, че до края на мандата ще бъде решен въпрос. Благодаря, госпожо. Малко зададох, е, позакъсняхме, така че давам две минути на докладчиците всяка. Господин Слобода, имате думата. Я бих především chtěl okomendovat то, че сме слышали от комисия. Благодаря ви. Ще взема отношение най-вече по казаното от комисията. Проявява се политическа гъвкавост. Бях ръководител на неофициална работна група, която вече от много години работи по този въпрос. Получихме писмо от комисар Булц, в което тя заявява, че този въпрос не е сред значимите въпроси, по които трябва да работи комисията. Но в изказването на господин Юнкер – за състоянието на Съюза имаше коментар по този въпрос. Той каза, че е важен. Комисията в случая не е направила оценка на въздействието. Тоест, не е направила онова, което ние в парламента сме изискали от нея. Вие, госпожо председател, бяхте свидетел на многобройните дискусии по междуинституционалното споразумение, в които се упоменаваха както предварителните, така и последващите оценки. Виждаме, че в случая нищо не е направено по въпроса. Законодателното предложение е изготвено без извършване на оценка на въздействието. Едно изслушване не може да замени оценката на въздействието. От едно изслушване могат да проистъкат интересни политически импулси, но то не е достатъчно. Нямаме представа, например, дали транспортните дружества няма да се затруднят, като се има предвид амбициозният график. Дружествата трябва да могат да направят своето планиране, тъй че кратките срокове може да са проблем за тях. Може да има проблем и от гледна точка на изчислителната техника компютрите ще трябва да работят, извинете, работят с програми, които вземат предвид смяната на часа. Обикновено, освен това, когато се предлагат директиви, се предвижда преходен период от две години, а в случая преходният период е в размер от няколко седмици до няколко месеца. Тоест много малко време има за прилагането на акта. И по този въпрос не е на лице анализ на последиците. Повечето европейци биха искали да се премахне смяната на часовото време. Сега на нас се пада задачата да работим бързо, за да може и бързо да се приложи предложението. Мисля, че ще успеем до месец март. И... Благодаря, господин Свобода. Господин Злотовски, вие имате думата сега. Благодаря, дами и господа, аз няма да представям становище за или против тези предложения, но все пак имам някои въпроси към Европейската комисия. По-специално, по-настоящем е, ние извършваме смяната на времето два пъти годишно. Два пъти годишно имаме определени проблеми, но иначе цяла Европа е, дени и нощта са горе-долу по едно също време. Но след промените може да стане така, че ако отидем от Белгия до Страсбург, трябва да сменим два пъти часа. И за това е предложение, което идва от някои страни. Освен това предвидихме и срок, който няма да може да бъде прехвърлен, т.е. следващата пролет. Много предприятия може да не успеят да го направят, или да платят твърде висока цена за това бързо решение. Комисията правила ли оценка на последствията на, от това решение, например за въздухоплавателните компании. Това би означавало промяна на процедурите, що се отнася до а, времето и свободното пространство. Комисията проучила ли това, че по време на сезонното смяна на часа и има, например, голям брой, се нарастващ брой е, злополуки по пътя. И има ли други аргументи за премахване на тези сезонни е, промени на часа? Това са все въпроси, които искам да отправя към Европейската комисия и ще ви благодаря за това, за вашия отговор. Добър вечер. Благодаря. Има нещо положително в това предложение. Това е, че благодарение на дебата, който е протекал в парламента, благодарение на помощта на парламента, е проведено обществено допитване, събране била информация и много голяма част от населението се е произнесла. Това е хубаво като стъпка напред. На второ място, е, е съвсем очевидно, че причините, които исторически са били в са, происхода на тези промени, те вече не са валидни днес. Причини, поради които тези две годишни промени вече нямат смисъл. Все повече и повече доклади, като че ли е, се обнародват, е, които посочват, че е, ще има повече последствия, отколкото смятаме, както каза комисията, и отражение върху е, и природата, но и биологичния ритъм. Въпреки, че това е, са изказвания, които трябва да бъдат задълбочени научно, но трябва да се отдели повече време за размисъл и мисля, че ще трябва да се вземе решение. Но има нещо друго, което ни притеснява – най-напред тази промяна на часа трябва да бъде преустановена, но държавите членки също ще трябва да се произнесат за официалния част, който ще запазя. Това е вече от компетенциите на държавите членки. И тук именно трябва да направим известно усилие. Тук трябва да има засилено сътрудничество между държавите членки, за да видим какви са намеренията и желанията на отделните държави членки. Подходът трябва да, да бъде хармонизиран, трябва да има някаква вътрешна логика в Европейския съюз и съобразно това, което правят държавите, може да се получат е, големи, е, много сериозни отражения върху всички сектори, не само за хората. Говорихме за въздухоплаването, но не забравяме всичките лица, които работят е, на смени, например. Важно е да се помисли по тези въпроси и ако вече историческите причини и аргументи са изчезнали, тогава трябва да престанем да говорим изобщо за това. Благодаря, госпожо Бибилбао. Господин Крамер има думата. Благодаря. Дебатите ни занимават вече от дълго време но едно е ясно. Смяната в часовото време бе въведена на времето с аргумента, че ще има огромни енергоспестявания вследствие от това. Всички факти сочат обратното. А, лятното време на времето бе въведено именно заради енергоспестяването. В Европа има различни времеви зони В Испания и Португалия времевите зони, например, са различни и това има връзка с историята. На времето Хитлер, Франко и Мусолини са работили заедно. Искали са една времева зона. След войната не е имало промени. Имало е споразумение. Колежката винаги ме прекъсва, така че ще продължа. След войната не е имало промени, нещо, което сега е неразбираемо. В момента има различни времеви зони. Това се отразява зле на здравето. Проблем е и за животните, въпреки че никой не мисли за тях. Животните не се будят с будилник. Затова мисля, че е добре, че има широко мнозинство за премахването на смяната на часовото време. Разбира се, тук се намесват различни интереси. По-различни са интересите на север от тези на юга, вероятно са по-различни интересите на Западна Европа. Не бива да има разпокъсаност но трябва да се постигне споразумение, което да е повече или по-малко приемливо. Трябва да се премахне смяната в часовото време, тъй като от нея няма ползи вече днес. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Госпожа Килонен, благодаря на докладчика. Въпросът е много важен за нас, финландците. Много е важен за нас от край време насам. Благодаря на господин Свобода за доброто ни взаимодействие до този момент. Благодаря и на много други колеги. Специалистите в държавите членки в момента са загрижени най-вече във връзка с транспортния отрасъл, най-вече във връзка с въздухоплаването. След като решим този въпрос, трябва да имаме предвид, че слотовете за въздухоплаването трябва да се определят наново. Това ще отнеме време. Затова и се надявам че ще се намери общо европейско решение. В противен случай ще има много различни решения под формата на различни времеви зони, което ще е проблем. Ще е проблем за целият транспортен отрасъл и най-вече за въздухоплаването. Така че надявам се, че ще можем да загърбим лятното и зимното часово време. Така времевите зони няма да бъдат разделени на части. Надявам се да не се случи това в бъдеще. Надявам се цяла Европа да остане в една времева зона, която да е приемлива. Госпожа Арнаутов. Благодаря, госпожо. Така, господин Юнкер го каза съвсем официално. Европейците няма да ръкопляскат, ако продължаваме да сменяме два пъти годишно часа поради европейска е, европейска нормативна система, държавите членки трябва да решат сами дали гражданите им трябва да живеят с лятното или зимното време. Да се прекрати приключи с а, това приключване а, е, вече нещо спешно и необходимо. Трябва да а, трябва да разберат гражданите, че ние слушаме, че ги слушаме, че Брюксел не е някаква бюрокрация. Само и държавите членки са помолени да се произнесат от тук до април като да се объркват прибързано с а, скорост. Някои не видяха за какво става дума, защото правителствата трябва да се разберат за че са тези, които са по-на юг, предпочитат лятното време, тези, които са през зимата, зимното време и в света на труда са различни мнения, съобразно професиите. Въздушно въздухоплаването вече иска срок за приложение поне 18 месеца всеки си търси е, начина до политическите групи, като моите, където не сме много съгласни всички. Аз съм по-скоро да се запази лятното време, други, чието аргументи чувам, предпочитат зимното. И е много странно, че във Франция слънцето не се не изгрява по едно и също време в Страсбург и в Брест. Тъй, че трудно ще се разберем. И с този проект си създаваме проблеми, които нямахме преди, както се прошегува един европейски виш сановник. Вярно е, че европейските граждани се интересуват от, от този въпрос за премахване или не на лятното време, но смятам, че има и други приоритети. Комисията трябваше да вземе под внимание основния проблем на европейците днес преди изборите – това е безработицата и не смятам, че бедните и безработните е, не смятам, че те ще благодарят на господин Юнкер. Благодаря. Дели. Благодаря, господин Дели. Имате думата една минута. Uh, uh, uh, Добре, минута и половина. Добре, съвсем накратко. Всъщност, голяма дилема. е Това най-голямата. Наистина публичният дебат беше много впечатляващ. Той беше изпъл... из... с 4,6 милиона души. Но ако погледнете прякото предложение на комисията, аз не виждам инструмент да се постигне тази цел. И единство, защото на масата са поставени е, два основни принципа на Европейския съюз субсидиарността държавите членки да избират. От друга страна, е, единия пазар и хармонизираните правила. Нещата са много по-дълбоки и, за съжаление, съвсем определено виждам защо съвета е толкова мълчалив, защото не виждам никакъв начин да, могат, да може да се постигне разбиране между два, двата, двата възгледа и откриването на този дебат, отварянето на този дебат може би ще доведе до още по-големи разделения. Това е един много особен момент в историята на Европа за допълнителни разделения. Госпожа Тешенска. Благодаря, госпожо председател. Въвеждането на дневния час е, беше миналия век. Идеята беше да се правят е, економии на енергия в контекста на Втората световна война, което, за което се говореше тук, преди след това имаше петролна криза, но днес нямаме вече причина да сменяме часа. Европейците се изказаха и доказаха, че те искат да се престане с тази промяна на часа, защото това вече не обслужва економията на енергия, а напротив предизвиква сериозни неудобства, вече за нищо не служи. Така че аз лично мисля, бих искала най-напред да в рамките на този елементарен проблем, това спирането на промяната на часа, е, ми се иска да чуем гласовете на тези, които са ни избрани, да чуем нашия биологичен часовник и да подкрепим това предложение. То не трябва да предизвиква всички тези съмнения, които бяха изразени, както е, проблема с графика за въздухоплавателния транспорт, е, различни часове в, в близки страни. Това може да продължи да съществува, но мисля, че това са проблеми, които могат да бъдат решавани доста лесно. Тъй, че съм убедена, че трябва да чуем очакванията на нашите граждани и да проявим добър разум – за да преобладаем такива лошите ефекти от тази смяна на часа. Благодаря, госпожо. Искам да задам следния въпрос на комисията. Аз бях изненадана, приятно изненадана, но възникнаха някои въпроси така в моята душа. Става дума за този вид допитвания и реакцията на комисията и е, гражданските инициативи, които изискват известен брой условия, за да може комисията да вземе съответните решения. Мисля, че има някакво неравенство, що се отнася до значимостта, което даваме на тези инициативи. Трябваше да го подчертая. трябва да се реши какви мерки трябва да бъдат взети и какви инициативи трябва да бъдат взети по внимание. Трябва да има хармонизиране на европейско равнище, защото става дума за ефикасността на транспорта, трябва да се спазват графиците, да няма объркване и да, бъдат, да бъде в услуга на гражданите. Иначе в нашата страна една част има един регион, който е от другата страна на Гринвич, но съществува и проблема с е, хармонизирането на часовете. Проблемът не е толкова промяната на часа два пъти годишно, защото да, това създава проблеми на гражданите, но проблемът основно е, че трябва да се реши кой час да запазим. И трябва да има решение на национално равнище и да се опитаме да държим сметка за нуждите на гражданите. Много неща вече бяха казани от други колеги. Да, трябва наистина да се премахне това превключване на часа два пъти годишно, но не защото ще има избори до година. Ние да да приемем това предложение колкото може по-скоро. Комисията всъщност отпрати топката в е, полето на държавите членки, но трябва да се държи сметка за лошите е, отражения върху общия пазар, но съм съгласен, че трябва да има координиран съгласуван подход. Иначе последствията за транспорта, за търговията, за туризма ще бъдат чувствителни. Аз а, е, бих желал комисията да ни каже малко повече, да ни каже какво се говори в съвета. Аз съм чувал разни слухове, чувал съм, че в съвета ситуацията е по-скоро блокирана. Има огромни разлики между предпочитанията на севера и на юга, изток и запад. Австрийското председателство поемало ли инициативи или ще поеме ли още? И ние ще спазим ли сроковете? Благодаря, господин Демас Макер, господин Шуц. Благодаря, господин председател. Аз се занимавам с този въпрос в комисията ИТРЕ и също така искам да запитам съвета. Какво да направим, ако държавите членки не могат да се споразумеят дали искат лятно часово време или зимно време? Особено а, при, при съседни държави. И струва ми се, че комисията смята, че ние може да решим този проблем като създадем един координиращ механизъм. Искам да чуя какво иска да каже комисията по този въпрос. Да, благодаря. Господин Линкрен, имате думата. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, господин докладчик. Най-сетне може да се сложи край на това, на тези промени на часовото време два пъти в годината. И е фермерите и животните а, са много чувствителни към промяната. Те разделят този час на няколко, а, на няколко периода. Това е проблем за децата с аутизъм или хората с, с психологични а, про, раз, а, разстройства. Е, също така се а, смущава съня на хората. Следователно няма абсолютно никаква причина да се поддържа тази смяна на часовото време. Аз съм твърдо за. Ще дам личните си а, причини. Благодаря Бог, е, когато сменяме часовника с индивидуална система, е, отнеме им две, два часа, за да направят тази промяна, например, в съвета. Благодаря, господин Люенкър. Госпожа Клун. Благодаря, госпожа председател. И аз мисля, мисля и виждам всичките въпросителни съмнения, факта, че са необходима координация, че не искаме да диверсифицираме в рамките на тези времеви зони. Но по-важният въпрос беше повдигнато от изказали се преди мен. Искаме ли ние да спрем а, връщането и а, смята на часовника два пъти в година? Има има а, много голяма доза съгласие. Това а, нарушава живота на фермерите, на хората, на учениците. Нека да обясним това и да изясним това. Останалото ще си дойде само. И, отделните държави членки трябва да се опитат да се координират. Да се надяваме, че това ще се случи, защото има много голяма подкрепа за това решение. промяната беше преди три седмици, тя продължава да ни пречи, трябва да се обмисли, технологията помага. В Ирландия има консултация в момента, да, която ще приключи до края на този а, месец и обикновено и, и, и се смята, че ще бъде голяма подкрепа за прекратяването на смяната. Господин. Благодаря, госпожо председател. Ние мислим в в Транспортната комисия доста сходно. Очакваме, знаем, че има голяма подкрепа сред гражданите. Те наистина са уморени, умръзнало име смяната на часовото време. Да се надяваме, че много скоро ще можем да спрем това. Проблема ще бъде е, свързана с това, че комисията искаше да даде много свобода на държавите членки. Държавите членки могат да изберат часовото часовата си зона, но сега нещата са объркани в много държави членки. Има много големи дискусии за това дали да се избере лятното часова време или зимното. Някои държави ще информират през април какво искат да направят. имаме три различни времеви зони в Европа и трябва да имаме кохерентност в избирането на времевите зони за бъдещето. Не само да се премахне смяната на часова време, но и различните времеви зони. Трябва да има повече координация между държавите членки, комисията и съвета, който трябва да поеме една по-ръководна роля за координирането между държавите членки, защото ще се получи получи много голяма а, каша, ако не поемем ние водещата роля. Благодаря, госпожа Вертюнен. И сега съвсем набързо. Да, трябва да припомним на Европейската комисия, че инициативата за спирането на тази промяна идва от Комисия Транспорт. Ce n'est pas une initiative de la Commission. Това не е инициатива на Европейската комисия. Това е инициатива на комисията Транспорт. Вече от години европейските граждани казват с петиции, писма, жалби и така нататък, стига вече ни омръзна да сменяме два пъти години два пъти годината да сменяме часовете. И тъй като никой не си поел отговорността, никоя държава членка не го постави този въпрос, нито пък Европейската комисия. Тогава комисията по транспорта каза, добре, ние ще действаме с господин Слобода, го направихме, заедно с господин Слобода изготвихме тази резолюция. Първото нещо, което трябва да се каже е, че от всички тези години не сме имали сме постигнали тези резултати за економията на, економи, на енергия, нищо не стана. Отражението върху човешкото здраве, нали? Да, тези, които казаха не е приоритетно, внимание, всички проучвания казват, че 30% от европейското население е засегнато от билото безсъние, нарушение на съня или други проблеми но сериозни проблеми. 30% от населението не е никак малко. Третото, аз го виждам във Франция, въпроса за пътната сигурност. Никой не бях обръщал внимание, но поразрових нещата. По време на промяната, на която преминаване към зимния час, има връх от повече от 40% злополуки с пешеходци и с велосипедисти, защото не, не може човек да реагира тогава толкова добре. Така че ние, като разбрахме това, внесохме за гласуване, искаме ново предложение от Европейската комисия за прекратяване с тази система. Но тук имаме един особен проблем. Защо? Вие правите допитване, всички казват, добре, съгласни сме с парламента, трябва да прекратим. Обаче не обясни, не сте обяснили метода. И в един момент казват, добре, айде, оставете държавите членки се оправят как си искат. Не, защо прехвърляте въпроса на държавите членки, тъй като промяната на часа става дума за европейска хармонизация. А сега е, възниква друг проблем, който не трябваше да имаме. Защо? Защото първият въпрос е как държавите членки ще изберат лятно време или зимно време. Ще питаме всеки една държава членка, ще искаме от всяка държава членка да прави референдум, някакво допитване, как госпожо Клун, вие проведохте допитване в вашата страна, нали? Да. Да, но не всички страни са задължени да провеждат такова обществено допитване. Док тук възниква проблем с демокрация, едни са го правили, други не са го правили. Е, Европейската комисия в един момент е, трябва да поиска от държавите членки да направят допитване. Втория голям проблем. Трябва да се внимава, не може, не се иска промяната на часовите пояси. Тук става дума за промяна на лятно или зимно време. Това е съвсем друго нещо. Вече тези часовите пояси са национална компетенция, хармонизацията е европейска. Добре, ако съседите нямат същата част, какво ще стане? Аз съм французойка, работя в Германия. Добре, значи в едната страна ще всяка сутрин и, и вечер трябва да си пренастроям часовника ли? Същото за тези, които работят отвъд границата. Също е важно за Белгия, за Италия и така нататък. И това е това, което съветвам. Това е да се, направи, да се направят групи, държави, членки, които да изберат лято или зимно време. И тогава ще има някакво европейско хармонизация, съобразно часовия пояс. Виждате всички тези въпроси, но това беше казано господин Демас Мекер, не може да се правят така изявлени, и след това не се спазват. Вие въведохте графи, казахте край на тази система 1 април 2009 19 а, това не е приоритет на Сирийското председателство. Така чувам. Така че трябва да ни помогнете да разберем как чисто техническо и е, защото ние имаме и друга, друго законодателство и друга работа. Така, Европейска комисия имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за много оживената дискусия. Многото въпроси, които бяха зададени, показват и живия интерес, който проявявате към този въпрос, което е много окоръжаващо. Първо, госпожо председател, права сте, това предложение не се появи така от нищото. Преустановяването на смяната в часовото време е тема, по която мислим вече от години. Поздравявам вашата комисия, комисията по транспорт, която пое инициативата в това отношение. Обеден съм, че заедно ще постигнем удовлетворяващи резултати. Много въпроси бяха зададени, могат да бъдат групирани в няколко категории. Първо, въпросът за оценката на въздействието. Второ, много важния въпрос за координацията, така че да се избегне разпокъсаността в времевите зони. И трето, позицията на заинтересованите страни. Към тези въпроси се добавя и много важният въпрос за безопасността на движението по пътищата. По въпроса за оценката на въздействието, направихме преглед на наличните факти за лятното часово време в Европа. Както вече изтъкнах, парламентарната служба за научни изследвания направи много добро обобщение през октомври миналата година. Нейното проучване продължава да е валидно. Към момента има Фактите говорят убедително само за едно. Ако няма координация по отношение на времевия режим между държавите членки, това може да се отрази много зле на вътрешния пазар. Мисля, че това е ясно. Съгласуването може да се постигне или в рамките на настоящия режим, или като се премахне смяната на времето по два пъти годишно във всички държави членки. Госпожа Клун много добре обобщи същината на предложението. Въпросът е за това дали да продължим с смяната на времето по два пъти годишно или не, а не за това какви времеви зони да са в сила в държавите членки. Някои държави членки вече са изразили предпочитанието си да се сложи край на промяната в часовото време по два пъти годишно. Затова и взехме политическо решение за излизането с предложение, което да гарантира функционирането на вътрешния пазар. А решението за това какво стандартно време да изберат, следва да вземат самите държави членки. В това отношение, според нас, оценката на въздействието трябва да се направи на национално равнище, тъй като държавите членки могат самостоятелно да вземат решението за това, кое е стандартно, коя е стандартна, кое е стандартно часово време да приложат. От предложението със сигурност ще проистекат разисквания на национално равнище. Няколко държави членки вече провеждат обществени допитвания. Даваме положителна оценка на тази стъпка. Тя е необходима според нас. И на последно място, но не и по значение, ако действаме бързо, ако излезем с предложение сега, то според нас това е единствената възможност да се стигне до решение в рамките на настоящия парламентарен мандат. Това също бе предмет на политическо решение, взето от комисията. По втората група въпроси, въпросите свързани с координацията. Координацията е от решаващо значение. Какво трябва да направим, за да се избегне разпокъсаност за да се избегне съществуването на различни времеви зони в бъдеще. Към момента в Европейския съюз има три времеви зони. Сценарият, който ще се приложи в бъдеще, ще зависи от избора, който ще направят държавите членки. Едно трябва да е ясно. Разликите в часовото време между държавите членки не се дължат на лятното часово време. Те зависят от решенията на държавите членки и това трябва да е така. Много от вас заявиха, че бъдещият режим трябва да е координиран, така че да може да функционира добре и вътрешният пазар. За целта е отрешаващо значение държавите членки да се допитват помежду си и да координират действията си, преди да вземат окончателното решение за стандартното часово време в съвета разискванията, които се водят към момента, са именно по този въпрос. Австрийското председателство категорично настоява за гарантирането на добра координация. Ние го подкрепяме в това отношение, но смятаме, че решението спада към правомощията на държавите членки като се вземат предвид и отговорностите на отделните институции, според нас Решението спада към правомощията на съвета. По-настоящем той се председателства от Австрия, следващото председателство е румънското. Ние, разбира се, ще подпомагаме председателството при гарантирането на координиран подход преди вземането на окончателно решение по тази директива. Това е акцентът на при разискванията на ниво съвет в момента. Това ще е акцентът, когато на 3 декември на съвета на министрите на транспорта ще се обсъжда докладът за напредъка. По въпроса за заинтересованите страни, той бе упоменат от мнозина от вас. Знаем каква е позицията на въздушните превозвачи. Те са загрижени във връзка с последиците от тази директива за разпределянето на слотовете. Основното послание от страна на заинтересованите страни е необходимостта от действително хармонизиран режим по отношение на сезонната смяна в часовото време в Европейския съюз. Заинтересованите страни искат предсказуемост, последователност и яснота осъзнават, че премахването на настоящия режим за известен период от време ще доведе до разходи. Знаят също, че ще е необходим и известен преходен период, период на адаптация. Обсъждали сме и този въпрос, а именно колко да е дълъг този преходен период, от колко време се нуждаят заинтересованите страни и съответните отрасли, за да осъществят прехода. От друга страна, и стопанските субекти и гражданите ще извлекат вероятно ползи от премахването на промяната в часовото време по два пъти годишно. Радвам се, че има и сред вас толкова широка подкрепа за тази част от предложението. По въпроса за безопасността на движението по пътищата, трябва да подходим много деликатно към този въпрос. Както казах в уводните си думи, фактите не ни дават възможност за окончателни констатации за връзката между лятното часово време и движението по пътищата. Тъмнината е основният фактор в това отношение. Когато притъмнее, има много по-голяма вероятност от пътно-транспортни происшествия. на базата на данни от Обединеното кралство от периода 68-71 година смятаме, че не може да се направят окончателни изводи на базата на наличните факти за връзката между лятното часово време и пътно-транспортните происшествия. Но ще продължим да работим по този въпрос. Благодаря ви за разискванията и за предложенията, както и за интереса ви. Благодаря на комисията, но не ни казахте как ще направите така, че да съгласувате държавите членки. Но не се притеснете, ще ви помогнем. Затова изготвяме доклад, затова е парламент е тук да прави предложение и да се опитва да спазва това, което е казала комисията пред гражданите. Тази резолюция да бъде приета до края на мандата. Благодаря. И така, продължаваме с мерките за рационализиране, за осъществяване на трансевропейна мрежа за транспорт. Господин не е тук, но е заменен от нашия скъпи един Павел Телишка. Господин Ван Декам току-що напусна залата. Съжалявам, че а, Доминик не може да бъде тук да представи сам а, темата. Но Томеник би искал да подчертая, че приветства предложението на комисията. Не е нужно да се подчертая, че това е много важен регламент за да намали административните бариери пред инвестициите, особено във връзка с, с забавеното изпълнение да се продължи координационната работа за мрежата. Докладчика би искал да благодари на всички е, докладчици в сянка. Според е, е, докладчик те са допринесли много. 180 изменения общо. Първото заседание на докладчите в сянка се проведе миналата седмица и се очерта сътрудничество, което беше много положително. Така каза Доминик Рике, повечето от докладчиците в Сянка се съгласят, са съгласни с основните аспекти на регламента, които също така ръба, съгласни са също така, че трябва да има обслужване на едно гише, трябва да има един човек, който да отговаря за проекта и според мен това също е толкова важно и, и той се съгласява с, с докладчиците в Сянга, че трябва да има един компетентен орган в държавите членки, който да доведе до глобално решение накрая, също така с възможност за делегиране на съответното административно равнище според законодателството на съответната държава членка. Ако остане принципа обслужване на едно гише, на това се държи е, един един компетентен орган е важно, но може да има и съвместен компетентен орган, който да отговаря за, и да напътства а, проекта. Е, има а, насрочно за декември заседание на докладчиците в Сянка. Господин а, Рике. Искам да кажа, че това, което а, чух от а, Доминик във връзка с трансграничния единен обединен координиран компетентен орган. Това също е едно решение. Ще спра тук и ще изчакам вашите изказвания. Благодаря господин Павел Теличка. И започваме дискусията. Господин Вин Ван Декамп, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря на колегата, че представи доклада на нашия колега Доминик Рики. Аз е, съм съгласен с това, което господин Дишка каза днес след обед миналата седмица в Страсбург се състоя първото заседание на докладчиците в Сянка, което беше много полезно, плодотворно. Е, може би ритъмът не беше най-подходящия, вярно, но все пак искам да направя три забележки. Ако ние назначим един, един орган, това трябва да бъде национален орган. Като ЕНАП ние считаме, че може също да се организира това на регионално а, ниво, на ниво Лендер в Германия. Не трябва единия лендер да каже едно, другия друго. След това трансграничният трансграничния орган, защото що се отнася до е, железопътните връзки между Франция и Испания, може би трябва да има трансграничен орган, който да е, споделя с тези компетенции с Европейската а, комисия. И накрая, като докладчик Сянка, не съм внасил изменения, защото смятам, че това досие трябва да бъде приключено колкото може по-бързо. Ние, разбира се, опас... участваме много е, така градивно в е, заседанията на е, докладчите в Сянка, организирани от Доминик Рике. И се надявам, че ще може да приключим този въпрос е, ако не през декември, поне през януари, защото предизвикателствата са значителни за държавите членки. Защото финансовите последствия могат да бъдат чувствителни. Добър ден на посетителите! Добре дошли в Комисия Транспорт. Госпожа Ясендер може да седнете в дълното, ако искате, но кротко. А, госпожо Ясендер, имате думата. Благодаря. А, имаше някакво объркване в главата ми. Е, прощавайте. Бих искал, разбира се, да благодаря на господин Рике за работата, която е извършил. Трябва да се има предвид, че с всичко, което беше извършено в рамките на пакетите, ЖП пакетите, координаторите не са е, толкова добри експерти, колкото някои други. Но в действителност е, ни липсва такъв е, трансграничен орган, за да няма проблем с субсидирността. трябва да се създадат такива транснационални органи, които, чиято цел да бъде да изготвят нормативна уредба, която да не е нито А или Б, но която нормативна уредба да отива отвъд а, такива повторенията като консултации, проучвания и така нататък. По е, граничните коридори и трябва, разбира се, различни въпроси, нормативни уредби да бъдат хармонизирани. Трябва населението да бъде е, привлечено, да изкаже виждане и следователно в документа може да бъдат изложени някои мерки, които да улеснят до голяма степен съгласуването трансграничното съгласуване. Но мисля, че що се отнася до координаторите, те са успели да насърчават някои проекти, трябва да се установи контакт с правителствата и ако правилно съм разбрал, някои групи по някой път са разделени във вижданията си, но координаторите или координаторката трябва да може да деблокират някои ситуации, когато възникнат проблеми. А, имаше проблеми, ние го знаем. Тъй, че ми се струва, че е много важно да разполагаме с такъв трансграничен орган, и двете е, държави членки, които двете държави членки искат да въведат или няколко държави членки, е, за да може да се улесни преминаването през границата. Благодаря. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. За разлика от другите оратори, аз няма да съм толкова ентусиазиран, както казах. Групата ни е много скептична. Това е нещо, което казах и по време на последното заседание. И този скептицизъм касае също и проекта за доклад на господин Рике. Ще е трудно да се въведе този проект в много държави членки, където компетенциите на териториалните власти и на администрацията, на държавата се застъпват или допълват е, и прилагането на е, въвеждането на такива е, органи за съгласуване ще отнемат много време. Въвеждането на нови демократични структури за за които заменят предишните структури, ще бъде много сложно. Както по е, една единствена процедура няма да може да обхване всички е, такъв е, процес по по-общ начин. Така че сроковете са нереалистични. Нашите изменения всъщност целят да дадат на държавите членки възможността да свършат нещата по-лесно, а не задължение да прилагат тази процедура. И в ключовите проекти, свързани с инфраструктурите, усилията на държавите членки трябва да бъдат разглеждани като логични в съответствие с този регламент. Трябва да се определят тези, да се прегледат тези процедури, за да могат те да бъдат съгласувани в различните държави членки. И нашата позиция ще почива основно върху вземане под внимание на тези различни изменения, които предлагаме, но не може да, подкреп, да, да приемем ситуацията както е сега. Господин Крамер, благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря му и за взаимодействието ни, което едва що започна. Мисля, че трябва да се получим от грешките си. Що се отнася до трансграничните връзки, в това отношение, разбира се, трябва да има сътрудничество. Когато на времето Испания се присъедини към Европейския съюз, в Пиренеите бе построена една магистрала. Тя стигна до френската граница, до едно село и французите отказаха да продължат изграждането на отсечката. Така бяха пропилени средства. Какво е положението в Германия пък? В момента се говори за електрифициране на магистралите. Но ако искате да електрифицирате, без да се планира, но ако искате да електрифицирате ЖП отсечка, е необходимо планиране. Имаме опити с националните органи. На германско-полската граница, например, имаше два субекта от областта на транспорта, които чудесно си взаимодействаха. Искаха да реализират един проект. Полското правителство узна за това тяхно намерение и каза как така. Това спада към нашите компетенции тъй като проектът е трансграничен, не може да се реализира на регионално равнище. Полското правителство преустанови работата по този проект, тъй като просто нямаше представа от нищо. В Белгия пък, в Фландрия и в Валония, ако така се наложи правителството, ще се стигне до бунт. Виждате, че нещата не са толкова прости. Внесли сме поредица от изменения, в които, например, се обявяваме за справедливо законодателство, така че да не се ощетява ЖП транспортът. Настояваме в измененията си за прозрачност. Нямаше прозрачност в миналото, например, по проекта Лион Турино. Много време беше необходимо, за да се гарантира такава, при това не напълно. Освен това, настояваме и за участие на гражданите Отсечката по долината на река Рейн, например, бе изграждана в продължение на 20 години, тъй като гражданите не участваха още от самото начало. Екологичното законодателство също трябва да бъде взето предвид, разбира се. На времето имаше идея да се строи една магистрала в Польша, която да мине през последната девствена гора в Европа. За щастие и благодарение на Европейския парламент бе сложен край на този проект. Всичко това трябва да се вземе предвид. Госпожа Килунен. Dear Chair, colleagues, uh... Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, за мен това предложение с, с в обслужване на едно така да се каже, не е много добра идея и то не отговаря на конституционното право. Е, мисля, че разбира се, можем да говорим за ролята на държавите членки, но мисля, че трябва да се изправим също така пред проблемите, които наистина съществуват. Вие знаете, че проекти от този род изискват няколко национални разрешения и това също така означава ранни решения за земеползването, промени в цялата формула. Планер, планирането е изключителна компетентност на общините е, не се регламентира с европейското законодателство. Комисията предлага всички решения да се вземат от един орган, да се включи зониране. Идеята е прекрасна, това е вярно по-малко бюрокрация, обслужване в едно гише, по-малко време за обработване. Това обаче е доста радикална промяна на правомощията на властите, за която ние не сме готови. Не е възможно от гледна точка на Конституцията, от гледна точка на предложението, което се отнася само за това, че всяка държава членка избира свой компетентен орган в съответствие с нейното законодателство. Това се прави, разбира се, че друга да се казва в регламента на друго място, че трябва да се вземе правно обвързващо решение и трябва да, това решение да се вземе от един орган, номиниран от държавите членки и това решение да се прилага на национално равнище имаме проблеми с конституционното право, което който определя друг орган, който трябва да реши проблема с зонирането. И това е в стълкновение с Конституцията, тогава, когато трябва да се въведе, да се приеме закон в националните парламенти. Когато планирането се прехвърля от общините, може би на централата в определена страна, която ще бъде определена. Може би аз съм била твърде дълго в политиката и ми липсва тази дейност. Аз не бих се стремяла толкова бързо да внеса подобно приложение в националните и Аз изпратих съобщение на Ригър в това отношение и а, казах, че ще се радвам, ако играем координиращата роля за създаването на обслужване на едно гише, но а, все още има роля на общините и националните а, власти, които могат да променят ситуацията. В момента не казваме това в предложението на колегата Рике и това ме тревожи. По въпроса с конституционното право аз нямам проблеми, но трябваше да кажа на висок глас какво мисля. Аз няма да е, издигна зеленото знаме над моята кула. Ние имаме борба между конституционните законодателства и поне трябва да разберем е, проблемната ситуация, с която се сблъскваме. Благодаря, госпожо Килонен, благодаря. Бях на това заседание на докладчиците в Сянка, където обяснихте проблемите си. Следващия оратор е от е господин Ферзини от Европейската комисия. Имате думата. От генерална дирекция МОВ. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика и господин Телишка, че представиха е, състоянието на дискусията. Аз съм е, много доволен да отбележа, че работата в е, парламента върви и е напреднала доста по градивен начин, както го посочи господин Телишка, известен брой въпроси са предмет на споразумения между самите депутати, което е много положително. Беше посочено в е, уводните думи от докладчика. Това е предложение, което е много важно, представено в рамките на третия пакет за мобилността, но което предложение трябва да бъде разглеждано като нещо допълнително за по-добро и навременно осъществяване на нашата трансевропейска мрежа за транспорт и това в е, сътрудничество с е, други инстанции. В този смисъл сме доволни да видим, че има много израз... силно изразена подкрепа, както има и поредица от изменения, които бяха формулирани за засилване, подобряване на текста, по някой път за да го направи по-амбициозен. Предложения бяха направени по много интересен начин за свързване на предложения текст с механизма за финансиране. Но всичко това е нещо, което наистина оценяваме много високо. Различните изказвания, които бяха направени, ми дават възможност също да внеса някои изяснения по редица точки. Най-напред приложното поле, за което стана дума – е, от наша гледна точка е много важно да запазим едно приложено поле, което да се съсредоточава върху централната мрежа. Наистина трансграничните проекти са много важни, но там има редица трудности и по някой път е, такива отсечки, е, кратки отсечки са много важни за мрежата и затова продължението на комисията се съсредоточава върху централната мрежа. И още един въпрос, който беше обсъден, това е този за единия компетентен орган, като идеята е да има един пилот в процеса на разрешаване на проектите. От наша гледна точка това е една мярка, която ще улесни осъществяването на тези проекти, като ще осигури по-добро съгласуване и синхронизиране на процесите предложението на комисията държи сметка за това, че вътрешната организация на държавите членки може да бъде различна и следователно трябва да има възможност за възлагане на, е, на национално равнище и е, на някои решения, ако всичко зависи, може и да е на регионално равнище за да се гарантира по-добра ефикасност и съвместимост с националните системи. Има и предложение, направено от няколко члена, да се предвидат структури в рамките на разрешение на трансгранични проекти. Да, това е много интересно. Това ще улесни осъществяването на тези проекти, за които знаем всички, че са много тежки. Трудно е, важно е да не забравяме е, да правим разликата между вносители на проекта, което може да е някое общо предприятие или и това, което е свързано с координирането между компетентните власти и евентуално един централен орган. И последна забележка, като говорим за амбицията и е, сроковете, периодите, които са определени в предложението за регламент на комисията, има амбиция, разбира се. Ние считаме, че предложението на комисията ще позволи доста добро развитие на нещата, като се спазват изискванията на европейското право и екологичните изисквания. Някои даже някъде се отива доста далече, като се определят много кратки срокове. Просто исках да подчертая това, че няко... спазването на някои срокове вече се явява като предизвикателство. Благодаря. Благодаря много на господин Версини. Думата има Павел Теличка за заключение. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че има широка подкрепа от страна на докладчиците в Сянка. С удоволствие ще предам това на групата ми. Но има и някои разминавания, по, например по въпроса за единния орган. Не мога да се изкажа по този въпрос от името на господин Рике, но онова, по което ще гласуваме утре не е толкова амбициозно, като предложеното по това досие. Ще видим какво споразумение ще постигнат докладчиците в сянка. Много често се бавим при изпълнението, защото не сме способни да извършваме координация. Затова е добре, че сега докладчикът работи по въпроса за координацията с докладчиците в сянка. Разбира се, има проблеми от правно естество, така че ще видим как ще бъде отразена темата в компромисните изменения. Не искам да се изказвам по този въпрос от името на докладчика. Ще видим какво решение ще намери той. Показаното от госпожа Аяла Сендер става дума за по-различен въпрос, но той спада към същия кръг от теми. Имаме опит с съвместни предприятия, не само с съвместни органи. Съвместните органи отговарят за вземането на решенията и координацията. Съвместните предприятия пък за конкретното изпълнение. Имаме такъв опит от Североизточна Европа. Полша участва в такъв проект за съвместни предприятия. Показаното от Инес за координаторите. От личен опит мога да кажа, че по много проекти нямаше да сме постигнали такъв напредък, какъвто сме постигнали към момента, ако ги нямаше координаторите. Радвам се, че бе повдигнат този въпрос. Бих окоръжил колегите да работят по него. Ще предам на докладчика, коментарите, които направихте по досието днес. Благодаря на докладчиците в Сянка за огромната подкрепа. Благодаря, господин Теличка. Искам да припомня, че гласуването по този доклад ще се състои на 10 януари. И продължаваме с доклада, който променя директива 2008 относно управлението на сигурността на инфраструктурите, пътните инфраструктури, Благодаря, госпожо. И така, само нещо да кажа нещо за времето. Ние работим от няколко седмици, доста усърдно по това досие, за да успеем да спазим това, което беше планирането на тази програма, която предвижда гласуване на 3 декември в получихме превода на измененията съвсем скоро и се надявам, че ще успеем да постигнем споразумение, за да спазим графика, тъй че аз се доверявам на, шадо, на докладчите в сянка и разбирането на всички. Така че аз ще търся компромиси, за да спазваме този график. Що се отнася до предложението, първоначалното предложение, вие го познавате, това тя беше положителна, докато помислихме по предложение на комисията, предвид най-вече на приложното поле на директивата. Освен това, за подобряване на сигурността по пътищата, която не включва само такива повърхностни елементи, но става дума и за мониторинг за, структурния, за структурата на пътя. Това е според мен много важно. Много е важно, разбира се, и да се следят и уязвимите категории и подкрепа за технологичните иновации, цифровизацията, защото улиците, за които трябва да мислим, трябва да бъдат вече пътища, трябва да бъдат готови за бъдещето. Що се отнася до новите изменения, които предложих, най-вече се опитах да се съсредоточа върху един, в един член елементите за контрол и мониторинг на стабилността на инфраструктурата, включително използване на датчици, геоконтрол, това е нещо ново, технологично новост, която е важна, която трябваше да взема под внимание. И след това друг един важен въпрос, който включих е предложението за повишаване на, на отговорността предвид структурите, дори съществуващи структури, било то и съществуващи, било то нови, било то отделни части или части включени в нови инфраструктури. Така че това е много важен момент. Очаквам представянето на изменението от колегите. После вече може да направим няколко крайни заключения. Благодаря, госпожо Аюто. Кам, господин Ваненкап, имате думата. Госпожо председател, аз отново имам удоволствие да заместя госпожа Клаудия Шмидт. Честно казано, малко бях уморен да превеждам тексти от английски на нидерландски. Продължавам на английски. Уважаем госпожо докладчик, аз госпожа Шмидт, смятам, че всички сме съгласни, че това много а, важна точка. Не се смейте. Всеки трябва да направи всичко в сферата си на влияние, за да намали смъртността по пътищата ни. Пътната безопасност се подобри в Европейския съюз през последните десетилетия благодарение на санкции от Европейския съюз. Между 2001 и 2002 година 43% намаляване имаше на а, и, и още 19% между а, 16 година. Но през а, само в 2016 година над 25 000 души загубиха живота си на а, по пътищата на Европа. След това Клаудия говори за субсидиарност. Поделянето на общата цел не означава непременно, че Европейския съюз трябва да получи правомощия да урежда този въпрос, тъй като в края на краищата всички човешки същества ще продължат да правят грешки. Споделена отговорност на всички е да а, направят така, че пътните происшествия да не отнемат живот. Независимо колко добре обмислени са някои формулировки, на оценката за безопасността по пътищата. Ня... Все още ще има хора, които ще пият и ще карат, други ще са уморени, трети ще използват телефоните си зад волана. Така че няма значение кой формулира правилата, ако отделните хора не ги а, спазват. Като ЕНП ние не виждаме причина да се разширява приложното поле на директивата. А, това а, не се, добрите резултати не се дължат на мощната директива, а на а, на инициативата на хората. Магистралите винаги са били най-безопасните пътища и ако искаме да се намалят фаталните инциденти, най-добре е да се насърчават хората да избират магистралите с по-голяма пътна сигурност. И последният параграф за новите технологии, като съм против разширяването на приложното поле на директивата, ние сме за хвърля, включването и хармонизирането на маркирането на пътищата и пътните знати за да се ускори придвижването на автономните автомобили. Да полу... Когато получим оценка 3 на пътищата, толкова повече животи ще можем да спасим. Трябва да създадем златни стандарти, но а, автономното управление може да се включи само ако пътните знаци са едини и отговарят на някои условия. Има редица събития, които веднага могат да повлияят на маркировката на пътя и пътните знати, така че отговорността да не може да се прехвърля на онези, които управляват пътищата. Ще внесем някои изменения във връзка с споменатите доводи. Благодаря, госпожа Кашендер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчик частицата за досегашната и работа. Както знаем, става въпрос за преработването на, тази, на този изключително важен регламент за управлението на безопасността на пътната инфраструктура. Сега имаме шанса да го направим. Показаното от господин Ван Декамп: Не мисля, че Становището на госпожа Шмидт, което прочетохте току-що, отговаря на позицията на НП. Разбира се, има човешки грешки, но не бива да щадим усилия и разходи, за да бъде инфраструктурата колкото се може по-добра и по-безопасна. Не бива да вменяваме вината единствено и само на хората. Да, те могат да се разсейват на пътя, например, защото говорят по телефона само 4% от общоевропейската транспортна мрежа са обхванати от регламента. Там се случват 80% от происшествията, но ако вземем предвид и останалите пътища, на тях се падат 39% от происшествията. Затова и мисля, че трябва да се разшири приложното поле на регламент за да се намалят действително происшествията. Друг въпрос е свързан с тунелите и мостовете и те трябва да станат част от оценката на безопасността на пътищата, тъй като и това са опасни отсечки. В тунелите има, например, много происшествия. А що се отнася до мостовете, инцидентът в Генова показа какви ужасяващи могат да са последиците. Трябва да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще. Добре е, че има широк консенсус за гарантирането на безопасността на най-уязвимите участници в движението по пътищата. Това са велосипедистите, мотоциклетистите и пешеходците. Те ще бъдат включени в приложенията. Трябва да има също така и минимални изисквания за пътните маркировки и пътните знаци. Следва да има и повече прозрачност, по-добри последващи действия след проверките по-добри доклади за проверките. Трябва да се обучават по-добре извършващите проверки. Трябва да има повече информация за участниците в движението по пътищата, както и по-активен обмен на информация. Трябва също така в регламента да се възприемат и тъй наречените самообясняващи се и самоналагащи се правила. Това е важно с оглед на по-голямата безопасност на движението по пътищата. Обедена съм, че можем да приемем добри, важни мерки. В сряда предстои заседание на докладчиците в Сянка. Докладчицата вече каза, че е готова до голяма степен да възприеме предложенията ни за това досие е важно да работим щателно, не е толкова важно да работим бързо. Ако не успеем да постигнем съгласие по важни въпроси на заседанието на докладчиците в Сянка, мисля, че трябва да отложим гласуването. По-добре е да гласуваме едва през януари. Дължим това на участниците в движението по пътищата. Крайна сметка става дума за човешки животи. Няколко седмици в повече не би трябвало да са от значение. Dank u. Eh, dank u wel aan de rapporteur voor haar energie en haar eh, enthousiasme. Благодаря на докладчика за енергията, за ентусиазма и, и ще продължим да работим с вас по този въпрос. Благодаря на колегите, които внесоха изменения. Безопасността по пътищата е особено важна във връзка с, с уязвимите е, ползватели на пътищата. Искам да кажа четири неща много бързо. Първо искам да кажа, че съм съгласен с, с удължаването, с разширяването на приложното поле, така че да се включат и а, проверките по магистралите. Мисля, че е добра идея директивата да се разшири е за да обхване всички пътища, финансирани от Европейския съюз. Не знаем какво. А, не, не трябва да се използват европейски пари за небезопасна инфраструктура. А, пътищ, Пътните знаци и пътната маркировка са изключително важни. Е, особено с, с увеличаващата автономност на автомобилите. И в заключение аз бих желал комисията да предложи методология за националните доклади. Това ще даде възможности и на държавите членки на комисията да използват докладите по-ефективно. Очаквам заседанието на докладчиците в Сянка и очаквам а, а, плодотворно сътрудничество. Благодаря господин Демес Меркер. Господин Теличка, имате думата. Искам също така сега ще се изкажа от времето на Матейс Милтенбург, който за съжаление поради други задължения не може да бъде с нас. Радвам се, че от негово име мога да кажа на докладчика и на останалите членове е, на докладчиците в Сянка. Искам да прочета обаче първо под продължаващата подкрепа на Матеис за предложението на комисията. Той иска да подчертая обаче някои проблеми, някои загрижености. Една от тях е свързана с разширяването на приложното поле на директивата отвъд онова, което се предлага от комисията. Той твърдо смята, че ние трябва да бъдем много внимателни с това и да бъдем предпазливи да не обременяваме държавите членки с повече административно е, административна или бюрократична тежест. Той също така смята, че предложението на комисията е балансирано и добре аргументирано, основава се на значително проучване. Той смята, че предпазливо трябва да се добавят предложения към, предложения, към текста и то предложения, които не са били достатъчно проучени. Освен това, и, и с разширението на приложното поле на директивата от гледна точка на стълкновението с принципа на субсидиарност и пропорционалност. По тази причина той подчертава, че приема и поддържа предложеното от комисията. Трябва да се избегне дублиране, в някои случаи изискванията към държавите членки според него са много силно изиск... много взискателни и той смята, че не, не трябва да забравяме, че държавите членки ще трябва да изпълняват тази директива и това трябва да бъде изпълнимо. След като повдига тези а, проблеми, той очаква заседанието на докладчиците в Сянка и очаква да се постигне удовлетворително решение. Благодаря. Благодаря, господин Крамер всъщност аз съм тук, аз а, представлявам тук много колеги, но не и господин Крамер. Не съм готов, казва господин Теличка, да поема тази отговорност. Да, извинявайте, сбърках името. Господин Крамер, имате думата. Съгласен съм, напълно съм съгласен с вас. 100% трябва да има разлика и ние я знаем. Аз съм над 50 годишна възраст. Първо благодаря на госпожа Аюто за доброто ни взаимодействие. Благодаря и на комисията за доброто предложение. Стремим се към спасяването на човешки животи и значителното намаляване на броя на происшествията. Взаимодействаме си добре с комисията. Не сме предложили кой знае какви допълнения към предложението ни. Искаме да се постави по-силен акцент върху велосипедистите и пешеходците. 10% от всички смъртни случаи по пътищата са происшествия с замесени в тях пешеходци. 50% от происшествията с велосипедисти са извън градските зони. Затова е изключително важно да се разшири приложното поле на текста. Освен това, финансирането не бива да е обвързано с условия. Безумно би било нещо такова. Искаме да финансираме мерки, които водят до избягването на происшествия. Затова основният приоритет при финансирането трябва да е безопасността. Освен това, трябва да има добро взаимодействие и между службите за оказване на спешна помощ. Да вземем за пример происшествие в тунел от двете на границата между две държави. От двете страни на границата ще се задействат съответните служби и те трябва да се координират помежду си. Координацията по границите е важна. Това въжи както за тунелите, така и за мостовете. Вече бе даден примерът с мостовете. Благодаря. Мерси, Крамер. Благодаря, господин Крамер. Така, госпожо, думата е ваша. Много благодаря отново на цялата комисия, на докладчика и на всички вас за изготвянето на тези изменения така старателно. Ние се радваме в комисията, че виждаме такава силна подкрепа за основните елемента преразглеждането е истинска възможност да се постигне разлика а, и подобряване на безопасността по пътищата. Ние сме обсъждали това вече. Нашето преразглеждане имаше четири цели. Първата беше за разширяването на приложното поле на... Мисля, че измененията са много конструктивни за въпро... по въпроса за кои пътища трябва да се отнася за а, тази директива. Много малко от нещата, от текстовете се отнасят за а, междуградските пътища. Разширяването на приложното поле само до а, до а, магистралите не решава проблема. А, редица от вашите предложени изменения също така отиват твърде далече отвъд нашето предложение, като включват и селски пътища, и главни пътища. Благодаря ви за това усилие да се вдигне летвата по-високо, но искам да апелирам за предпазливост. Някои от тези процедури са доста тежки и не няма да отговорят на изискванията на малките пътища, тесните пътища и това ще увеличи. Разходите трябва да останат пропорционални. Тук се предлага а, едно изменение, което може да ни помогне да определим точния, а, точното приложено поле. Това е изменение 127. Ние сме сигурни, че въпросът за приложното поле ще продължава да бъде един от големите е, проблеми, които ще се обсъждат и по време на триалога и обсъжданията, които се извършват но от наша страна, от комисията, трябва да се стигне пълния потенциал на това законодателство. На второ място, един голям голяма цел на а, поправките беше а, промяната в пътните знаци, пътната маркировка. Приветствам това, което беше казано в парламента. Тук става дума и за последователност между тези две предложения за пътната сигурност от една страна и имаме за е, е, регламента е, за безопасност на превозните средства. Двата текста са свързани. Превозните средства и инфраструктурата трябва да бъдат създадени така, че да предотвратява човешки грешки. Не може е, да се направи нещо, ако инфраструктурата не е готова. Тя продължава да бъде много важен елемент. Трети елемент на нашето предложение беше оценката на мрежата. Искам да подчертая, че Искаме да кажем, това е реална процедура с а, е, реални последователи. В днешната директива се вижда, че не знаем как процедурите водят до действия. Може да има последстващи действия, но определено не се знае какво правят държавите членки, различните органи. Е, тук трябва да се се направи нещо по член 32 за последващи действия. Четвъртата основна цел се отнасяше за уязвимите потребители на пътещата. За нас това са пешеходци, велосипедисти, мотористи, в зависимост от пътя, те ще бъдат до различна степен засегнати но тук е ясно какви пъти ще имаме предвид. Има и редица други изменения, които настояват пред комисията да отиде отвъд. Едното е за общи програми за обучение, <clears throat> за да може да има е, е, една идея за самообучаващи се пътища. Тя е интересна. Е, ще ни бъде интересно да проучим нещата. Също така специални качествени изисквания за пешеходци, велосипедисти, мотоциклисти, мотоциклисти, създаване на насоки за национални планове за безопасност. Групата може да разгледа това. Преди да приключа, искам да кажа нещо по въпроса за графика. Съветът на 3 септември предвижда да приеме подхода. Надявам се, че всичко ще мине добре в Корепер. Такова е намерението. Това ще бъде едно от нещата, които може да се постигнат по време на този мандат. Благодаря ви. Зависи от вас кога ще го гласувате. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Айото. Две минути. Да, съвсем кратко ще говоря. Благодаря на колегите за интересните забележки да са по-положителни от това, което наистина се очакваше. Имаше някои изменения, които са по-малко положителни, които се е, вписват е, е, в е, приложеното поле, решението на приложеното поле на директивата, не бих искала да бъда твърде оптимист, защото съм сигурен, че ще намерим, ще успеем да намерим един добър компромис, защото от една страна трябва и добре да се притесняваме за това, че за държавите членки, както каза представители на комисия, нашия, нашата цел трябва да намерим чувствително броя на жертвите и това, това няма да може да, да се извърши без разширяване на приложното поле. Но трябва да работим както трябва. Вече за останалото ще се видим в сряда с заданието с докладчика. Благодаря, госпожо Юто. По принцип на 3 декември трябва да се състои гласуването, но ако имате нужда от повече време, ако правилно съм разбрала, ще ми изпратите едно, един имейл, за да може да решим този въпрос. Така че междувременно ще имаме позицията и на съвета и да започнем трилога. Така, продължаваме с предложението за директива на Европейския парламент, което променя директива 2006 относно минимално равнище на подготовка на морските е, лица и което отменя директива 2545. Нашия докладчик не е тук, но ще бъде представен от е, господин Теличка. Имате думата. Искам да подчертая, аз съвсем определено не съм Майкъл Крамер или а, госпожа Яла Сентер и така. Позволете ми да кажа няколко неща които каза, би казал Доминик, ако беше тук. Той приветства предложението на комисията да се опрости съществуващата регулаторна рамка за минимално обучение на морските лица. Конвенцията и а, на, на Международната морска организация. Това са много важни проблеми, мониторинг на качеството на обучението, което се прави за морските лица, които са а, ангажирани за рекрутирани в други страни с цел постигане и гаранция за общата сигурност в корабите. Докладчика приветства усилията за признаването на сертификатите, издадени от трети страни и за признаването. Всъщност трябва да се подчертае тук, че тази монета има две страни. Този медал има три страни. Ролята на трети страни трябва да има а, разрешение, да, да се дават изрешения за тези страни за 8 до 10 години, а, а, ако те а, плават под а, знамето на държава членка. Един друг аспект а, според докладчика е, че а, според него предложението не отива достатъчно далече, не включва нови мерки за подобряване на качеството качеството на обучение на европейски моряци. Той предлага да се отида отвъд минималните стандарти за да може да се разработи европейско ноу-хау и за хармонизирането на уменията на моряците, за да може те да бъдат конкурентни на световния пазар. Последното нещо, което той предлага е сертификатите, издавани от държавите членки или признати в други държави, да бъдат прехвърлени в електронна централизирана база на Европейския съюз това е отразено в директива 16 от 2009 година. Идеята е да се сведат до минимум финансовите ресурси и ресурсите необходими за човешки ресурси. Естествено, той е, очаква, че ще работи е, за, с докладчиците в сянка а, аз ще трябва да напусна, за съжаление няма да мога да отговарям на въпроси. Сигурен съм, че това ще бъде отразено в срещата с докладчите в Сянка. Благодаря, господин Теличка. Господин Мартин Маринеско, имате думата. Добър вечер, всъщност, не е добър ден. Благодаря за изложенията. Мисля, че предложението на комисията е добро и мисля, че господин Доминик Рике също така е представил добро предложение с централизирана база данни, с по-добро обучение за моряците аз ще проверя дали имаме нужда да внасяме допълнителни изменения, но на този етап мисля, че докладът е много добър. Благодаря господин Маринеско. Госпожа Андерсен има думата. Благодаря. Има някои добри пунктове в доклада на господин Рике и ние ги приветстваме. Ние споделяме становището на господин Теличка, че придвижването към електронната система е много добро и ние може да го подкрепим. Също така много се радваме за споменаването на морския сертификат за постижение, което, за което говориш господин Теличка, защото това е от критично важно значение от гледна точка на рейтингите. Е, много е важно да имаме добра работна сила в Европейския съюз, добре обучена за целите на набирането на работа, но това, което той не каза, е, че това се споменава само в точките от преамбюла, а, и при други законодателни актове ние сме мисля, че трябва да има член по този въпрос. Повдигам въпроса пред комисията. Щях да говоря с господин Маринеско и господин Тейлър по този въпрос. Може би е добре да се започне с малко повече работа по това изискване. <clears throat> Един потенциален проблем, може би се дължи на някакво недоразумение, е, че изменение 10 на господин Рике премахва, отмества значението на, значението на почивката. Сигурен, сигурен съм, че той не е имал това предвид. Може би е нещо, което той а, прави с цел упростяване, но ние смятаме, че трябва да се обърне повече внимание на този въпрос. Има много проблеми за ратификация на, на сертификатите за моряците. Именно това е въпрос за автоматичното признаване. Това е, е било известен проблем, доколкото разбирам в съвет. И аз мисля, че 8 години не е непременно решението защото тук има проблем за това колко дълъг е периода, в който държавите, които не са предоставяли моряци, дали не трябва, ако има един такъв период, празен, дали не трябва да се а, отнеме за известно време разрешителното. Аз не съм убедена, че 5, 8, 10 години е а, е, правилното число и мисля, че ние като докладчици в Сянка трябва да проведем истинско обсъждане на този въпрос. Виждам, че има натиск а, е, да се прекара много бързо това досие, но мисля, че ние трябва да му обърнем много голямо внимание. А, е, сега за признаването на сертификациите от, от трети страни и за различните точните механизми, които трябва да имате а, според ЕМСА, които са ангажирани в процеса, но идеята е агенцията да не бъде свръхнатоварена. На пръв поглед това е просто предложение но всъщност има някои важни въпроси, които би трябвало да решим. Благодаря, госпожо Андерсен. Господин Тейлър, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря на господин Рике. Рике. Зелените могат да подкрепят много от предложенията, които се събират в текста ние сме съгласни с, с загрижеността, която беше споделена тук за безопасността на борда на съдовете. Подкрепяме европейския сертификат за обучението на морските лица, който отива отвъд минималните стандарти, както идеята за изграждането на централизирана база данни на Европейския съюз в интерес на безопасността за кораба и е за екипажа. Трябва да се повиши качеството на обучение на моряците, особено у нези, които са е, набрани в трети страни. По въпроса за признаването на сертификати от трети страни и взаимното а, признаване на документи трябва да бъде ефективно и прозрачно. Благодаря, господин Кис Тейлър. Сега ще дам думата на госпожа Копшинска. Как ви е кръка? По-добре е ли? Благодаря, добър вечер на всички. Благодаря, госпожо председател, за любезния въпрос. Подобрява се. Посещенията на Европейския парламент се отразяват добре на здравето ми. Благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците в Сянка за работата им и за вашия коментар. Може би ще започна като казвам, че може би би било много полезно, ако предложа това, което се прави и при други предложения. Едно бързо събиране с, докладчиците в сянка и с докладчика, защото има общо споразумение по целите на предложението, но може би има някакво недоразумение по някои специфични формулировки, които доведоха до някои изменения от докладчика, но и до някои от вашите въпроси. Радвам се, че господин Рике а, по потвърждава написаното от от комисията. Изключително важно е да има достатъчно стандарти за обучение не само тук, но на всички а, кораби, които са европейски с, или са а, неевропейски, а, но с европейски моряци обратно. Ние съвсем определено пред Приветстваме предложението за централизирана база данни за моряците, която бързо да бъде изградена, но както казах, има някои проблеми, които бяха повдигнати в доклада, които според мен се дължат на недоразумение. Ще започна с, с въпроса за предложението да се увеличи от 8 до 10 години периода, след който се изтегля признаването. Това няма да бъде автоматично. Те трябва да прилагат решения, свързани с това изтегляне. А петгодишния период отговаря на валидността на съответните сертификати за компетентност и за умения. Е, това не са случайни периоди, но идеята е, че ние искаме да можем да управляваме ресурсите на ЕМСА е, които трябва да предприемат работа, дори ако не е имало дори и един моряк е, който идва от страна, за която е необходимо да се поиска признаване на документите. Това трябва да се отчете реално какво трябва да направи ЕМСА. Също така, Казвам, потвърждавам това, което беше казано за изменение 10. Мисля, че премахването на тази част е резултат на неразбиране и неправилно тълкуване на нашето предложение. Но, както казах от самото начало, предложението, което настоява за цифровизация на всички сертификати, е нещо, което ние приветстваме. И трябва да видим как може да регулираме подробностите. Сега по целия въпрос за заявление за признаване. Това комисията, това нещо, което комисията не е искала да направи сама. Това се прави винаги в обсъждане с държавите членки, защото понякога сме изправени в някоя държава членка, просто ни пише, моля, признайте сертификатите на държавата Хикс. Не всички държави ще бъдат еднакво ще се радват на еднакво признание в Европейския съюз. Идеята е да всички държави да имат право на признаване. Ние всички сме убедени, че финализирането на доклада е до и е приносите на докладчиците в тях ще ни доведат до много добро балансирано предложение и се надяваме, че съветът ще бъде готов да доведе до край нашата дискусия още в сегашния мандат на Европейския парламент. Благодаря, госпожо Кошински, Искам да ви помня, че сроковете за изменения е 30 е, ноември е срока на, на обяд. И приключваме с е, заседанието, но утре в 9 часа ви искам тук, защото има да гласуваме доста много. Ще започнем с СЕФ. Нали, господин Маринеско, бъдете утре тук на време. До утре, приятна вечер. <laughs> Председателката е любезна да благодари и на преводачите. Приятна вечер.